I think we can start. Смятам, че можем да започнем нашата работа. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Скъпи колеги, дами господа, добър ден на всички, които ще участват в а, нашето изслушване. Давам думата на Изабела Демонте, която ще ни представи своя доклад как да запазиме а, първо място за Европа като лидерска дестинация за туризъм в Европа. Е, всеки от ораторите разполага с 7 минути. Имаме много изказвания, за това ви моля да не надвишавате определеното ви за изказване време, за да можем да приключиме в е, рамките на времето, което, с което разполагаме. Госпожа Демонте. Благодаря, господин председател. Благодаря на председателят. Благодаря на всички онези, които ще изнесат доклади по европейската политика в областта на туризма. Заедно с госпожата Пардел работихме неуморно за и разгледахме цялостната политика на Европейския съюз в областта на туризма. Необходимо е да се е, подсилят отстоите на, на политиката за туризма в е, Европа. Наблегнахме на някои особено наболели въпроси и с удоволствие ще изслушаме какво има да кажат нашите оратори. Имаме ни основни насноки. Но туризма е една политика, която спомага за развитието на други отрасли. Е, не става дума за препокриване или за навлизане в полето на действие на другите политики. Не става дума също така да се намесваме в е, правомощията на държавите членки. Туризма обаче се нуждае от е, силни публично-частни партньорства, с цел а, неговото развитие и укрепване. Необходимо е да се вземат мерки за укрепване на този отрасъл. Това е третата а, третия отрасъл, а, а, който по развитие в Европа, 12 милиона работни места, 17% от БВП един отрасъл, който издържа на кризата, макар и е, ръста през последно време да е много е, скромен. Е, в, област, в областта на туризма де, работят, действат предимно малки и средни предприятия. Туризма е много важен и за, много, за крайно отдалечените райони, е, където понякога може да бъде единствен източник на доходи. Туризъм. Е, туризма това означава и транспорта, а ние сме комисия по транспорта и туризма. И трябва да имаме холистичен подход, т.е. да разгледаме туризма във всичките му аспекти. Ако инвестираме в туризма, ние и инвестираме в регионите, в развитието на различни подотрасли. Е, туризмът днес е, е динамично явление. Туризма се променя непрекъснато. Вече не можем да говорим за масов туризъм, а по-скоро за по-специфичен, специален, специализиран туризъм, екологичен туризъм, религиозен туризъм, балнеотуризъм, културен туризъм и съответно трябва да имаме възможност да отговориме на очакванията на гражданите. време, но е, европейският туризъм е в конкуренция с раз... наши партньори от трети страни. Е, цифровизацията на туризма, информационните и комуникационни технологии са, ключов, са от ключово значение за туризма и е, недостатъчното им внедряване и използване може да доведе до по-ниска конкурентоспособност на европейските фирми. Е, туристите, гражданите се, се позовават на мнения на други туристи, други граждани, по, а, на сайтовете на а, туристически агенции. Целта е от, е, от тук нататък туризма да бъде все по-устойчив, все по-екологосъобразен. Нека, не, нека не, не, не, не забравяме, че туризма може да има както благоприятни, така и неблагоприятни последици за фауната и флората. Е, туризма е също така и източник на работни места и заедост, и това също трябва да се вземе предвид. Благодаря от името на комисията. Давам думата на нейния представител. Може би е, гласът ми така не звучи много добре. Аз лично бих предпочел да изслушам казаното от експертите и участниците в това изказване, но само да кажа няколко думи. Може би ще подсред, ще повторя за тези, които не участваха в първото изследване в изслушване през януари, че в, в момента разработваме програма за осъществяване на 8-те приоритета, които бяха набелязани от комисията. три от тях ще бъдат разгледани тук днес по време на вашето изслушване, така че няма да навлизам в подробности. Искам да припомня от тези следващите, останалите пет. под подготвяме мер под под, подготвяме презентацията на комисаря, който ще участва в мероприятие, което ще се проведе на 17 и 18 септември тази година в Люксембург. Люксембург също времено провеждаме консултации с държавите членки, с всички заинтересовани страни, включително и от частния сектор, просто за да набереме допълнителни идеи и предложения. както на национално, така и на регионално и на местно равнище. Нашите основни три приоритета, които ще бъдат разгледани и тук, са при прилагането на директивата за бреговете и морските пространства. Комисията ще се опита да а, ще, ще, ще, ще би за прилагането на рам, законодателната рамка за туризма, както и норм, нормативните актове, регламенти, които проистичат от приемането на това законодателство. Целта е те да бъдат е, въведени в, на всички равнища, в е, всички политики, свързани с е, туризма. Ще се спре, ще наблегнем на два аспекта. Защитата на потребителите в този от този отрасъл. Вече се прави прегледа Рефит. Работиме също така с колегите, които са на, отговарят за събира фискалните аспекти, събираемостта. Това са понякога ни малко по-чувствителни проблеми. Третата и, и, инициатива това е по-добри, по, по-добри умения за всички работещи в а, туристическият а, отрасъл. И по-специално развитие на уменията, свързани с въвеждането и използването на цифровите технологии, езикови умения за работещите в отрасъла на туризма. Целта е е, да насърчиме също така развитие на специфични видове туризъм, като например туризма предназначен за хората от е, трета възраст, за млади хора е, в извън сезонната извън натоварените сезони и също така работиме по една инициатива, която все още не е достатъчно разгърната за е, подобряване на интермоделността и оперативната съвместимост между е, различните е, аспекти, защото туризма не, не, не, не съществува сам за себе си, той е част от една цялостна верига на пътуване и туризъм която трябва да бъде все по-добре, все повече интегрирана, да има повече взаимовръзки, особено що се отнася до най- по-далечените райони. Тук Обсъжданията във вашата комисия са от огромно значение, тъй като те а, а, така включват различни аспекти а, е, на а, развитие на този а, отрасъл. А, целта е да имаме наистина едно много по с широко сътрудничество вътре в самия отрасъл, между институциите, но също така по-широко и по-добро взаимно, взаимно сътрудничество с другите видове производства и индустрии и политики, които от повече или по-малко са свързани с туризма, като например индустрията на модата. Тоест, е, да превърнем този от е, Расъл в е, наистина в една съвкупност от взаимосвързани елементи. И както правилно каза Езабела Демонте, трябва да направим и допълнителни усилия за засилване и разгръщане на публично-частните партньорства в отрасъла. в много различни области. Мисля, че в третата част на, или втората част на а, изслушването ще говорим по този проблем. Става дума за начина по който можем да а, рекламираме туризма в Европа, да увеличиме видимостта някакси на Европа в а, третите страни, да продаваме по-добре европейските туристически продукти и е, да е, спомогнем за растежа и укрепването на и устойчивото, устойчивия растеж на отрасъл. Ще спра до тук е, и ще очаквам да чуя какво има да кажат нашите експерти. Благодаря ви. Пожелаваме ви да изцелите гласа си колкото може по-бързо. Сега няколко думи по решеното от координаторите и разполагате с е, решението. Ако нямате възрешение до 18.30, ще предам нашето решение на председателя на парламента. А сега минаваме към е, първата е, точка цифровизация на малките и средни предприятия и, и економиката на, а, а, на споделената економика. Господин Хан. Да, аз Искам да започна с въведение от около 7 минути. Е, ние започнахме през 2013 година. Е, това е идеята за think tank по Дигиталният туризъм е да се убедят хора, да се обединят техните познания и техния опит за цифровия пазар. Това става по различен начин. Е, имаме различни ключови инициативи, където искаме да споделим опит в тази област. Освен това, някои иновативни дейности и е, напоследък имаше е, пилотна инициатива за Европейската комисия и за съответната генерална дирекция дигитализация малки средни предприятия в област областта на туризма и освен това е, ключови дискусии, когато говорим за проблемите, изграждане на капацитет и анализи. Е, сега, е, мисля, че има е, е, нека да се спрем на днешната тема. Действително в момента е, се осъществява революция и тази революция води до промени в сърцевината на отрасъла. Ако погледнем трите основни стълба, ще видите на екрана три стълба. Отляво имаме увеличение на потреблението и потребителя има все повече право правомощия и възможности благодарение на цифровизацията. И е, тук виждаме медиите, Експедия е пример. Е, това наруши е, е, практиката на много туристически агенции и е, виждаме напоследък е, е, това е част от днешния ни разговор, така наречените е, е, партньори на пазара, които споделят економиката. Това е най-революционната промяна. Е, това е, трябва да се наблюдава от всички, които изработват и политиката, и самите професионалисти. На второ място промяна в поколенията. Хората, които растат в момента, за които технологията е част от ежедневието и се предполага предполага, че целият цикъл на пътуванията ще се цифровизира напълно. Е, ще има интерактивни действия от планирането на пътуването до неговото преживяване. Всичко ще бъде цифровизирано. И на трето място, третия стълб, как да се, е, е, какъв проект да има за самите услуги. Как да подходим към туризма, как да го управляваме, услугите и потребителите да бъдат в центъра. И напоследък технологията технологиите се разглеждат като услуга и това е ключово. Е, сега е, продължаваме. Е, нямаме мехур, но искам да ви кажа какво трябва да видите. В ляво туристическата индустрия трябва да се направи разграничение между туризма или хотели или стай, където има само закуска, беден breakfast, а от друга страна разпределението, това са ключови системи и особено технологиите и там са необходими съвсем различни различни решения. Искам само да ви обясня за какво точно става въпрос. Ако погледнем как да се съпоставя капацитета, какви са възможностите за Европейския съюз, от гледна точка на туризма има е, няколко ключови възможности. И те трябва пак да бъдат разделени на три основни стълба. От една страна самия бизнес на национално ниво, той се подобрява, става все по-ефективен, става все по-важен е, и имаме достъп и малките Малките предприятия се развиват е, с е, цял е, поредица от различни дейности, развитие на умения и така нататък. На второ място обмяна на познания, примерно създаване на форуми за най-добри практики, споделяне на познания. Това е много важно за малките предприятия в туризма. И третия аспект – така наречената цифрова трансформация, цифровата промяна, цифровата промяна. Да, това е друг слайд, това е друг диапозитив. Има го и в формат PDF. Do you want me to continue? Мога ли да продължа? Yeah. За мен е удоволствие да продължа. И така, добре, чудесно. И, и е, е третия ключов аспект, който беше на слайта, е, е, е, е, утрешната дигитална трансформация. Т.е. предприятията трябва изцяло да променят начина по който работят. Трябва да се види колко, са важни, колко е важна цифровизацията. Преди няколко седмици чухме дискусия в Европейската комисия във връзка с бизнеси с няколко поколения. Това е семейен бизнес. В много случаи това е реална възможност за по-младото поколение да направи принос в бизнеса и следващия аспект е технологията и разпределението. Е, огромно значение се отдава на откритите данни, публичните данни да бъдат на разположение за предприятията в областта на технологите. Могат да направят чудесни неща. Това е много интересна нова възможност. Много е важно предприемачеството. Това е много важна област, където Европейски съюз може да е, осъществи осъществява ефективна конкуренция в глобален аспект. И третия аспект на технологичното разпределение са иновациите. Тяхното значение. Е, в туризма има уникални възможности. Вие, ги, вие сте запознати с тях. Е, е, трябва да се види, например, цифровизацията през различните дестинации, е, иновациите и технологията също са много важни решения за основните предизвикателства пред е, туризма. Накратко, ако видим какви са възможностите е, да ако се види политиката в областта на туризма в Европейския съюз, трябва да се разграничи е, тер, е, туристическия бизнес и технологиите и иновациите. От гледна точка на бизнеса трябва да има по-голяма подкрепа. Е, много е важно по-добре да се координира на европейско ниво. На европейско е, ниво трябва да се видят чудесните възможности на национално ниво, т.е. трябва много по-добра комуникация, трябва да се комуникират и действията на Европейската комисия, тя да откликва на потребностите на бизнеса, колкото до резултатите. Е, естеството на промените, които се наблюдават, трябва е, да се оцени как е, измерваме резултатите по програмите и по инициативите. Трябва да имаме много по-търговски подход е, изобщо и накрая от гледна точка на дистрибуцията и технологиите, интелигентно управление, споделената економика, регулацията. В е, много случаи имаме адаптация на наличната регулация. Това е повече от необходимо, но това трябва да стане рационално, разумно. Мисля, но едновременно с това трябва да се види как да се даде власт, как е, да се види как технологиите дават възможности. Е, е, трябва да се види економическото отражение, така наречения стартап. Има общности в Европейски съюз, които са стълбове. Това е много важно за да сравняваме с Съединените щати, конкурентоспособността. Европейския съюз е уникален производител на такива услуги, особено на местно ниво. Трябва да видим как локалното да стане глобално, как да се засили предлагането на продукти на глобално ниво и е, с това приключвам стъпителните си думи. Съжалявам, че нямахме диапозитиви. Е, председателя, благодаря ви. Благодаря. Имаше технически проблем, но той ще бъде разрешен за следващите изказващи се. Е, Франк Гарсия, който е върховен съветник в областта на индустрията. Е, е, Хуан Язус Гарсия. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте на тази толкова важна конференция. Искам в началото да ви представя накратко нашата компания. Изказвам се от името на Амадеус. Вероятно ще видите, че тук сме написали Амадеус родени цифровизиране. Това е една компания, която е на 20 години. Тя създава технологични решения за сектора на туризма и сектора на пътуванията. Имаме представителство в целия свят, 195 държави и ние работим за намирането на цифрови решения и се надявам, че ще можем да споделим нашия опит в областта на цифровизацията. Какво представлява моята презентация, като си има предвид, че са ми дадени 7 или 8 минути? Първо, искам да кажа няколко думи, е, едно положително послание искам да отправя. Туристическия продукт по своя характер е цифров. Начина по който се продават туристически продукти вече е напълно цифровизиран. Ако погледнем различните проучвания, не само частни такива, но и от името на Европейската комисия, ще видим, че цифровизацията присъства в този сектор искаме да изпратим едно положително послание за възможности за малките и средните предприятия, но от друга страна трябва да се действа много бързо, за да може малките и средните предприятия да получат необходимите знания и съответно да получат достъп до пазарите. Цифровизацията води до достъп до световните пазари. Колегата Николас Хол представи някои нови сегменти на пазара. Има цяла поредица от такива сегменти, свързани с покупката на билети, например, но и не само. И е, в тези сегменти могат да навлизат нови играчи. Е, колегата може да обясни това. Като цяло, цифровизацията не е цел сама по себе си. Тя е едно средство, за да се даде възможност на туристическите компании да станат по-конкурентоспособни. Въпрос сега е следния. Как да помогнем на МСП да станат по-конкурентоспособни в сферата на цифровизацията? Тук виждате възоснова на едно проучване, което направихме, какви са новите тенденции, които засягат тези компании, които действат в епохата на цифровизацията. Пътуванията вече ще станат по-свързани. Какво си има предвид тук? Потребителите в целия свят, не само европейските, ще искат да купуват билети и пътувания онлайн и ето защо има нужда от система, която да е на принципа от врата до врата. Има редица елементи в системата днес, които, ако бъдат анализирани както трябва, ще дадат възможност на е, потребителите да е, получава този продукт, който искат, най-подходящия за тях, т.е. минаваме от един масов туризъм към един персонализиран туризъм и е, съответно ще имаме устойчивост не само от е, гледна точка на околната среда, но и от гледна точка на економиката. Трябва да се отговори на въпроса как може МСП да станат по-устойчиви в своя бизнес. Имаме и пет нови възможности и предизвикателства някои могат да се разглеждат като заплахи, други могат да се разглеждат като възможности. На първо място засилената конкуренция. Ние действаме в областта, в областта на туризма, в която има голяма конкуренция и имаме конкуренция от големи компании, особено когато става дума за търсачките и за системата на запазването на пътувания онлайн. Има възможност обаче и за сътрудничество. Има различни инициативи, например в моята страна, в Испания, където има сътрудничество между МСП. Тези компании се учат една от друга и е, извличат опит в областта на експорта, интернационализацията на услугите, продажбата на продукти и така нататък ниска степен на проникване на ИКТ, информационни и комуникационни технологии. Прочетете съответното проучване на комисията. Към днешна дата туристическите компании нямат кой знае каква степен на проникване на ИКТ поради специфичния си характер. Тук обаче може да се извлекат много възможности. Цифровизацията може да се разглежда като нещо добро и нещо лошо, но за нас тя е нещо добро. Тя дава по- бърз достъп до международните пазари. Когато една компания е цифровизирана, тя има възможност да се конкурира във всяка една точка на света. Въпросът е как е, тази, това присъствие да стане видимо за останалите и как съответно Европа да се превърне в номер едно туристическа дестинация в света. Последният диапозитив е свързан с някои препоръки. И е, те са в три основни области. На първо място ние смятаме, че трябва да има известно ниво на стимулиране на туристическите компании да се превърнат те в цифрови компании. Как може да стане това? Чрез интелигентно финансиране. Когато казваме интелигентно финансиране, имам предвид да има трансформация към цифровизация. Например, как да се насърчава цифровия туризъм. Има една инициатива, която провеждаме с Европейската комисия като част от програмата Visit Europe – Тук възниква въпроса как може да се стандартизира туристическия продукт, за да може той да бъде интегриран в цифровите потоци, които съществуват днес по отношение на продажбите и маркетинга. На следващо място да се даде стимул за приемане на цифровите решения има много възможности. Въпросът е как те да бъдат е, приети и лансирани. Тук имаме нужда от е, финансиране, от спонсориране. Трябва да се даде отговор на въпроса как да се монетизират цифровите инициативи, защото чрез тях може да се правят много пари, но трябва да се даде отговор на това как да стане това и как двете цели да бъдат е, съвместими една с друга. На следващо място спонсорството. Мисля, че може да се помогне на МСП. Те понякога представляват едни малки острови и трябва да им се помогне е, пред е, останалия свят и на световната арена. Трябва да се играе по-активна роля в сътрудничеството между големите туристически компании и МСП. Докладчика говори вече за сътрудничеството между е, Публичните и частните е, дружества, публично-частните партньорства бяха споменати. Това може да представлява една основа за, за добро сътрудничество. И накрая е, интелигентната регулация. Мисля, че тук трябва да говорим за основните принципи. Има достатъчно нормативна база. Нека да не е, приемаме ново законодателство, но въпросът е да има равнопоставеност. И наистина на последно място, тук на тази картина, е, виждате, че ние създадохме една мобилна платформа, която даде възможност на потребителите от цял свят да е, четат информация за Европа като туристическа дестинация на своя мобилен телефон или на своя таблет. Това е една инициатива, която иска да насърчава представянето за глобалния потребител на местни туристически дестинации. Мисля, че това е една добра инициатива. Председателя, благодаря. И сега стигаме до последния оратор от първата експертна дискусия. Марко Торегроса, изпълнителен директор на Европейската коалиция за споделяне на економиката. So, how did we get here? I imagine you all... Как е, стигнахме до тук? Виждате тук е една снимка от е, миналото, миналогодишния пана, панаира на туризма в е, Берлин. Какво е економиката на споделянето? Пътуване това е социален социал, набиране на социален опит, които хората се срещат а, а, и споделят нещо. А, някои от вас, вероятно, тук могат да разпознаят тези стартъп предприятия, които са а, описани в колонките, които виждат. Но е, пътуването не е само транспорт и настаняване. То предполага и много други работи и аспекти. Първо, как да стигнем до там? Това е, виждате, първа, първата е, колонка. Това означава да е, споделите вашата кола, да споделите пространството на летището. Къде е да се настаня? Разбира се, можете да спите в туристическа спалня, в апартамент, в хотел, в стая у частно лице. Къде да ям? Има някои, и, примерно, има хора, които готват и просто канат непознати да споделят техния обяд. Какво да правя? Като стигнете до дестинацията, трябва да се свържете с живеещите там хора, които да ви кажат, които да ви покажат какво трябва, какво можете да видите. Разбира се, съществуват платформи, на, която свърза частните лица помежду си. Но Е, освен първоначалните платформи за свързване на хората, съществуват сега много така наречени второстепенни платформи за свързване. Едното е, да реч, кафе, виждате тук това е мястото, където вашите гости могат да отидат да вземат ключа, за да се е, настанят. Разбира, в някой е, близък ден, вероятно, и бизнес пътуванията, и е, пътуванията свързани с работа, също ще могат да се провеждат по този модел. Някои препоръки. аз ще се, аз ще се спра само на някои от а, точките, които са описани, аспекти, които са сп, а, споменати тук. А, економиката, а, споделената економика е нещо повече от а, пътуване. А, това е нещо повече от свързване на отделни частни лица. Нека да погледнем на реакциите обаче на традицион, традиционната туристическа индустрия. Някои просто игнорират, някои е, воюват с тази нова форма на економика. Но защо и хотелите да не създадат платформа за общуване и за взаимовръзка? По този начин ще, мог, ще може да се развият. По принцип този модел беше създаден от Мариот. Самите хотели Самите хотели биха могли да спомогнат за настаняването на частни лица в частни а, домове и всъщност да създадат своя собствена версия за, е, на Airbnb. А, това е фотомонтаж, разбира се. А, и не бих, не бих искал да бъда а, преследван за това. в, в, в, в моменти, в които има много голямо търсене, може да се потърса този вид, този вид настаняване и това би било добре за всички. Гостите, пътуващите ще се запознаят с местните условия, ще придобият опит и препоръките от доклада. Някои от, от, от тях са следствие проведеният проведена изследване за споделена економика. Ще, ще се спра на първата точка а, липсата на равноправни условия. Разбира се, малките и средни предприятия не могат да се конкурират с големите играчи. Не забравяйте, че не всички са членове на Airbnb или Uber. Малките и средни предприятия трябва а, да, за, за тях не трябва да се налагат някои от ограниченията или някои от регламентите. Виждате, че в някои, в някои градове вече има подобно, се прилагат подобни модели, като в Амстердам. И накрая изказване на един бивш комисар и на един настоящ комисар. Нели Крос. каза, че Споделящата економика създаде нови условия. Туризма като цяло е по-демократичен, по- широко разпространен, като разбира се трябва да се вземат мерки в тази област да няма незаконни практики. Виждате тук, това са една снимка от Америка в 50-те години. Аз, ако, ако да, се, да се забрани споделената економика, няма да доведе до, до, до, до нищо добро. Раз... А, ако се забрани съществуването на Airbnb, хората ще се обръщат към eBay или към, към други организации. По този начин ще се избегва плащането на денниците. Така че споделящата економика трябва да бъде интегрирана в официалната класическа економика. ние а, призоваваме да се създаде една гъвкава и а, ум, уместно целесообразна рамка за а, включване на този вид економика. Благодаря ви. А сега давам думата на докладчиците в Сянка и другите желаящи да вземат думата и след това ще дам отново думата на нашите експерти, които ще отговорят на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Аз Искам да говоря за цифровизация и иновации при споделена економика. Вече Засегнахме този въпрос. Този отрасъл трябва да бъде динамичен, необходимо е сътрудничество, трябва да настояваме за качество и за... трябва да бъдем първенци. Интернет може да бъде платформа в този процес. В туризма в момента се наблюдават и демографски предизвикателства. Нашето общество застарява. Поради това ни е необходим приобщаващ туризъм механизъм, е, който е, да е, отговаря на нуждите на хората с намалена мобилност. Самото понятие споделена економика е от няколко години. Тогава се говореше за обмен на продукти и на услуги, но междувременно много неща се промениха в нашето общество и цифровата платформа действително беше революция. Например, Уба е една от най-големите транспортни компании компании в света без е, моторни е, превозни средства. Фейсбук е, няма съдържание. Имаме и други фирми, които се занимават с настаняване без да разполагат с база за настаняване. Това е нещо ново, трябва да се приспособяваме, трябва да можем да се възползваме от тези платформи, но все пак трябва да знаем как да го направим, за да може всяка област, всеки регион и всяка страна да се възползва от това. Затова искам да задам няколко въпроса, именно по споделената економика. Ние разполагаме с данни по споделената економика. Бих искала да ви попитам какво знаете за евентуалната полза, какви цифри можете да посочите. Е, примерно за конкурентоспособността, данъчното облагане, е, данните и сигурността на данните. Е, освен това, населението застарява. Как можем да бъдем сигурни, че възрастните туристи няма да бъдат изключени, ако мога да си послуша с тази дума, защото туристическата индустрия е, ще бъде е, коренно променена вследствие на дигитализацията. Господин Кословски има думата сега. Благодаря, господин председател. Е, господин председател, скъби колеги, искам да кажа следното. Цифровизацията трябва да ни даде възможност да активираме тези части на туризма, които до сега не са били активни. Или защото няма инфраструктура, или защото няма удобни транспортни връзки, или просто защото отсъства туристическа инфраструктура като цяло. Така че ще бъде чудесно, ако цифровизацията се използва е, така, че да допринесе е, за е, откриването на девствени области към туризма, да се е, открият е, е места, които имат много голям потенциал. Е една част от туризма, един сегмент е много важен и подходящ за споделена економика. Имам предвид е, посещенията на вярващи е, на свети места така наречения хаджилък на български язик. Сега давам думата на следващия изказващ се. Е, дигиталното настаняване за класическите е, компании, които казват туристически услуги, могат да помогнат, но е, според вас как би изглеждало това? Класическите туристически дружества едва сега започнаха да се приспособяват към цифровата економика. Председателя, благодаря ви. Господин Малтазе отсъства. Господин Киринен има думата. Искате ли думата? Госпожа Киринен. sen toimijoille ihan yhtenäisesti, että mikä olisi sellainen kiireellisin yhdenmukainen... Един въпрос към всички вас. Коя е най-спешната мярка, която трябва да бъде предприета тук от нас в парламента, за да се насърчи цифровизацията. И за да има економика на споделянето в туризма. Благодаря. Джин Леванс. Благодаря. Искам да ви благодаря за презентацията за всички презентации. Мисля, че те бяха изключително интересни. Много се радвам, че говорихте най-вече за малки и средни предприятия. Аз съм от Уелс и туризма е много важен за уелската економика. По-малките компании са гръбнака на тази индустрия. Неодавна се срещнах с представители на неголеми компании и те изразиха притеснения относно доминирането на големите веб страници, когато става въпрос за запазване на пътувания, те смятат, че за тях е много трудно да се конкурират с такива компании и е много трудно да се чуе техния глас. Оценявам високо призивите за подкрепа, за спонсорство от страна на Европейския съюз и в частност от името на комисията, искам да разбера малко по-подробно какви мерки може да се предвидят в това отношение, какви конкретни мерки. Говорихте и за устойчив туризъм и за различните аспекти на този устойчив туризъм. Тук има екологични, социални, економически аспекти. За нас в Уелс има нещо важно и не само за нас, културните и езиковите аспекти. Уелския език е официален при нас, наред с английския. Това обаче не е официално признат език на ниво Европейски съюз. Много често компаниите, които работят на по-малки езици, са в неизгодно положение тогава, когато се конкурират на глобално ниво. Дали сте разгледали и този проблем? Благодаря, Луис де Грандес Паскуал. Благодаря, господин председател. Бих искал да отдам дължимото на комисията. Комисията каза, че много внимателно обмисля кога да се прави законодателство. Член на 135 забранява хармонизацията. Много е важно гражданското общество и хората да разберат какво представлява туризма като индустрия. Господин Торегросо и господин Гарсия казаха какво точно се случва и как се осъществява цифровизацията, за добро или за лошо. Беше казано, че трябва да има неутралност, трябва да има прозрачност. Мисля обаче, че има нужда и от още нещо. Правни компетенции. Господин Торегросо говори за економиката на споделянето и за ползите Вярно е, че глобализацията няма как да бъде спряна и това е нещо добро. Новите информационни и комуникационни технологии също няма как да бъдат спрани. спряни. На лице е въпроса с законността. Не може да се пренебрегва онова, което се случва с някои компании, като Uber, например. Юбер вече беше обект на съдебно разследване. В Испания има подобни случаи с други компании, не говоря вече за Юбер, които предлагат апартаменти или стаи просто така. И се стига до проблеми. Ето тук възниква проблем с законността и трябва да не забравяме, че господин Юнкер говори за по-добро законодателство, а не за допълнително законодателство. Благодаря. Луси Андерсън. Много се радвам, че провеждаме това изслушване. Говорим за цифровата економика и за връзката и с туризма. Разбрах, че говорите най-вече за МСП, но искам да разбера до каква степен публичния сектор може да присъства тук. Имам предвид най-вече транспортните системи и е, Wi-Fi на публични места. Добре е да има платформи за споделяне, но ако си турист в е, друга държава, е, имаш проблеми. В Европейския съюз решихме проблема с роуминга, но нямаш или често нямаш достъп до безжичен интернет и много трудно можеш да решиш къде да отидеш. Къде да отидеш след като си стигнал до някъде. Освен това, какво ще кажете за фондовете, за абсорбирането на средствата? Представителите на компаниите, с които говорих, ми казват, че нямат достъп до европейските фондове е, цел да се насърчи туризма и тук е, въжи това, което казвам най-вече за цифровизацията в туризма. Следващия оратор, господин Уйхели. Благодаря, благодаря на ораторите. Политиците на национално и европейско ниво следват е, тенденциите. И ето защо ние реагираме твърде късно. Ние просто реагираме на това, което вече се е случило. Ето защо настоящото изслушване ми се струва успешно. Говорим за цифровизация. Цифровизацията е нашата тема в рамките на първата поддискусия. Ето защо се вижда, че тя е много важна. Европейския съюз понякога е твърде бавен. Като унгарец аз а, е, познавам Европейския съюз а, е, от 10 години. Мисля си, че цифровизацията малко ни изпревари. Подадох един е, въпрос към комисията в тази връзка. Получих отговор, който е изключително общ по своя характер – и там няма нищо конкретно за това какво комисията иска да направи и ще направи, за да помогне за цифровизацията в сектора на туризма. Мисля, че трябва да действаме сега, незабавно и много бързо. Като физическо лице приветствам тези нови услуги, но като представител на общността и представител на един определен сектор трябва да кажа, че трябва да има спазване на правилата. И ето защо мисля, че всеки трябва да си поеме отговорността. Очакванията трябва да бъдат е, очаквания на всички и трябва да има едни и същи норми и правила и за големите, и за малките, и за новопоявяващите се, и за съществуващите компании. Благодаря и ние трябва да спазваме своите правила. Дер Дер Клун, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много интересни бяха презентациите. Цифровизацията е на лице, тя няма да изчезне. Е, Uber, е, BB и така нататък. Тези услуги се развиват независимо какво смятаме за тях е, и е важно да се гарантира, че ще има равнопоставеност. Традиционните доставчици на услуги не трябва да са в неизгодно положение, трябва да могат да се конкурират. По отношение на цифровизацията и подкрепата на МСП, е, подкрепата е изключително важна, тъй като МСП често са доставчици на туристически услуги и на хотелиерски услуги. Е, искам да задам един въпрос. Е, той прилича на въпроса на колегите. Как да подкрепим малките и средните предприятия, за да могат те да се конкурират по-добре в света на цифровизацията? Защото те е, едва ли са виновни за това, което се случва и могат да извлекат голяма полза от една помощ. Може местните общности да се обединят, да предоставят е, определени услуги заедно, но за да стане това, те трябва да имат е, необходимата подкрепа. И трябва да обсъдим как да се осигури такава подкрепа, защото тези малки компании са изправени е, и се конкурират с големите риби. Благодаря, казва председател, и сега ще дам думата на нашите гости да отговорят на тези въпроси. Заповядайте. Един от е, въпроса, който беше зададен е каква помощ може да се предоставя страна на Европейската комисия на малките и средни предприятия в областта на цифровизацията помощта трябва да бъде на местно, регионално, национално ниво. Те имат нужда от помощ, наистина. Не, не можем да, да, да имаме едностранчив подход към различните малки и средни предприятия. Не става дума само за умение. Всеки бизнес е специфичен и очакванията и нуждите са специфични. Вие споменахте малките и средни предприятия в Уелс и по, по какъв начин те да бъдат конкурентоспособни, да могат да се конкурират с големите е, оператори. Те не трябва да бъдат големи, колкото големите оператори, за да бъдат конкурентоспособни, но наистина имат нужда от помощ. Така че трябва да видим по какъв начин Европейския съюз може да създаде тази добавена стойност. Това може да стане чрез мрежи, чрез мерки за свързване на отделните предприятия някъде да, да, да, да се помогне на някои е, мал по-малки оператори да е, се интегрират, като излезат от изолираните положения, в което се намират. Мисля, че наистина има, има какво да се направи, има много. А, е, има възможност за помощ от а, Европейската комисия. Хуан Хесус. Имаше различни въпроси, но мога да ги обеденя. Както каза Николас, е, мисля, че това беше зададен въпрос от е, е, финландската депутатка. Малките и средни предприятия наистина са изправени пред предизвикателството да прилагат на практика за мерките и правилата. Защото ние създаваме добро законодателство, но когато стигне до приложението, там сме изправени много често пред провал. Разбира се, нещата не могат да се оправят от днес за утре с магическа пръч, пръчка. А, Просто ние всички трябва да, да преразгледаме изцяло начина по който а, подхождаме към а, новото явление цифровизация. Ролята на Европейската комисия, доколко ам, не, могат, а, да, доколко може да се намери някакво равновесие с а, а, субсидиарността за частните компании. В свидетели сме на много случаи, в които публично-частното партньорство се развива много успешно и мисля, че това трябва да служи за пример. В качеството си на технологическа компания мога да кажа, че цифровизацията сама по себе си не означава нищо и няма собствена стойност. Въпросът е да, да, се, да се свърже с е, целите. Може да разполагате с най-добрата технология в света, тя няма да ви послужи за нищо, ако не я обвържете с целите. Тя трябва да бъде разгърната и използвана за е, насърчаване, рекламиране на даден продукт, за развиване на даден дял от е, пазара. Защото нека не забравяме, че цифровизацията и свързването и с действителността създава нови ниши, дава нови възможности Имам предвид мултимодалността, е включително и десете е приоритета, които изтъкна представителя на Европейската комисия. Цифровизацията ще позволи да се даде много по-голяма видимост на европейския туризъм и мисля, че това е начина по който можем да помогнем. Сега Марко Торигросо. Няколко неща. Първо, относно ползата от споделената економика. Е, трудно е да определиме точните показатели, по които можем да изчислиме тези ползи. Е, е, споделящата економика има и социални, и економически аспекти. А не, нека не забравяме, че социалната иновация трудно би могла да се измери с количествени показатели. А, също, в, споделящата економика има все повече и повече оператори, които а, предлагат а, нискостойностни а, ефтини пътувания, така че труд, трябва да се намери правилното равновесие. Everybody has been claiming in the audience we need to... Колкото до а, равните условия, не можем да сравняваме Airbnb с Хилтън. Airbnb от една страна е по-голям оператор от Хилтън, която същевременно се нарича старта предприятие, но всъщност е мултинационално предприятие. Но Airbnb и Hilton не се позовават на едни и същи правила. Но при всички случаи съжалявам, но никога не може да има равни условия между по-малки е, между, примерно, една микро, между едно микропредприятие и едно огромно предприятие. Колкото до ин... интернета ми, споделящата економика нямаше да може да съществува без е, интернет. Аз... Когато РБНБ навлезе в Куба, изведнъж се се, по, се появиха стотици хиляди предложения от Куба. А от друга страна казваме, че е, в, е, и в Куба няма широк достъп до интернет. Как става това? Прави сте. Но още веднъж наблягам на факта, че без интернет никога нямаше да има споделяща економика. Благодаря. Малко сме закъсняли. Благодаря на всички тези, които участваха в дебата. Сега минаваме към втората част от нашето изказ... нашата изслушване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 okay, fine. Aber Ja, dann kommen wir zu unserem nächsten Panel. Da geht es um Branding Europe as High Quality. И така, пристъпваме към следващите изказващи се да се даде на Европа на Европейския съюз марка. Давам думата на Едуардо Сантендер. Е, да, благодаря. Благодаря на всички. В началото искам да направя кратко стъпление. Е, ние, не знам дали ни познавате, ние сме създадени 49-та година, е, още преди Европейския съюз, е, като част от плана Маршал. И по ирония на историята, тогава на Европейския съюз се гледа като на ускорение на, европейската економика и това е така след 56 години е, ние е, сме неправителствена организация за реклама на трети страни, 33 члена. Е, това са национални дружества, които се занимават с туризъм, но също така извън Европейския съюз, Швеция и Норвегия. Ние искаме да насърчаваме сътрудничеството за добрите практики, насърчаване на пазара, е, и е, е, защита. Какъв е статута на европейския туризъм в момента? Широко признато е, че Европа е първа туристическа дестинация, 540, 588 милиона посетители, 52% от пазара и миналата година е, имаше обещаваща картина за бъдещето на Европейския съюз. Бяха привлечени 22 милиона повече, т.е. повече от 4% увеличение и е, много дестинации е, е, им, има, има е, много повече е, посетители, съответно от Съединените щати, Китай, Бразилия, Канада и Юго-Источна Азия като си има предвид бъдещето на туристическия сектор, но ООН и други организации е, искат 745 милиона посетители да има до 2035 година. Е, имаме предвид, че е, конкуренцията става глобална и ние се възползваме от интеррегионални пътувания, т.е. азиаци, които идват и а, а, Азия замества Средиземно море и сигурно това ще продължи до 35-та година, т.е. Европа ще загуби своята лидерска позиция. И за да бъдем е, първата туристическа дестинация, ние трябва да имаме предвид промяната в партньорството, в глобалния туризъм, да се има предвид потенциала на утрешните пазари. Средната класа е потенциален пазар за европейски дестинации Тоест, трябва ли реклама за Европейския съюз? Отговорът е да, ясно и и категорично да чрез създаването на марка Европа. Това е нещо е, е, много усъвършенствано и е, това понятие отива в туристическия сектор. Ясна дефинация, ясни дестинации, съчетаване с другата промишленост. Много е важно да се развие марка. Това е нещо сложно и трябва да има изчерпателен анализ единствено от гледна точка на туризма. Туристическата дестинация сама по себе си ние започваме да определяме едни, един е, точка за продажба, като че ли Европа е една единна дестинация. Е, ние събираме сведения за е, имиджа на Европейския съюз като туристическа дестинация. Е, ние направихме задълбочен анализ на основните ни конкуренти Съединените щати, е, е, е, Австралия и така нататък. И е, извода е, че предвид структурата на туризма в момента, ние трябва да търсим съвместяване на стратегията за реклама, а не марка. Е, трябва, да има, рекл... трябва да има чадър за всички членове на Европейския съюз, но едновременно с това трябва да се подчертават отделните индивидуални характеристики на страните. Е, предвид дългосрочното сътрудничество с Европейската комисия, ние получихме фондове е, през 2012, 2013 2014 и в момента имаме средства и през 2015 година за новата рамка. Е, ние искаме да се подобри позицията на Европейския съюз, като имаме три основни стълба. Първия стълб първия стълб насърчаване на ценности е, на Европа като дестинация. Определят се ценностите на континента като един е, продажба е, и това ще бъде един чадър за всички европейски страни но този чадър не означава загуба на автономия, а по-скоро се включва имиджа на европейските страни. За всички пътници трябва да се знае, е, че в Европейския съюз има разнообразие. Е, това няма да се промени чрез съвместния подход, тък му обратното ще се е, засили това усещане. Втория стълб да се види какво е удовлетворението на туристите. Е, имаме предвид различни партньори, Амадеус, UTCT. Е, е, потенциалните туристи в Европейския съюз търсят вдъхновение и те искат да разберат по-скоро какво ще преживеят, а не броя на страните, които ще посетят. И е, сега аз посочих основните пазари Бразил, Бразилия, Китай трябва да има по-добър опит за посетителите. Трябва да насърчаваме това, което искат туристите, а не това, което описват тези, които продават. Тоест да насърчаваме какво се развива и каква ценност се търси, а не в обратната посока. Европейския съюз е известен с своите ценности, разнообразие и сигурност. Е, много е важно да се знае е, какви са туристическите потоци, за да бъдем конкурентоспособни и ние трябва да се справим с предизвикателствата. Стълб 3 в дългосрочната стратегия трябва да е, знаем многото по-добре Европейския съюз за съвместни продукти. Това трябва да вдъхновява различните пазари и отрасли в пътуването. Е, и културен подход, културно наследство, гастрономия, е, велосипеди, е, туризъм за пътуване, здравословни услуги, а включително и религиозен туризъм. Тази година се постави ударение на паневропейски тематичен Искам да покажа съвсем кратко видео.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 на е, изпълнителния директор на Европейската асоциация на туроператорите. Господин Том Дженкинск. Добър ден, за мен е чест да съм тук. Както току-що чухте, аз се казвам Том Дженкинс и съм представител на Организацията на европейските тур оператори. Ние продаваме Европа на останалия свят. Нашите членове продават на 40-50 пазара в целия свят и продукта, който те продават е Европа. Искам да бъда малко по-голям песимист, ако ми позволите. Чухме оптимистични виждания за това, което се случва на тези пазари. Ако погледнете тази графика, макар че не е лесно, ще получите обща представа. Виждате, че зелената част на графиката в дясната си част се увеличава. Това е трафика от Америка между 2001 и 2013 година. Синята линия са пътуванията в Европа. Виждате, че има няма, има, има въздействие, според което няма допълнителни американци, американски посетители през този 10 годишен период. А, а линията по средата представлява онова, което щеше да се случи, е, имам предвид черната линия, е, ако имаше активна политика. Тоест разликата между черната линия и синята граница е, е онези туристи, които трябва да са тук, но ги няма. Същото можем да кажем и за китайците. Те представляват бялата линия липсващите американци около 9 милиона годишно. Около 50 милиона посетители са загубени от 2000-та година на основните ни пазари САЩ, Канада и Япания. Нито един от тези пазари не се счита за зрял. Всички тези пазари имат силни културни връзки с Европа. Няма нужда да убеждаваме хората в културната стойност на Европа. Какви са причините за този провал? Продукта се проваля. Когато нещо не върви, има два проблема. Или продукта е погрешен, или начина по който се продава е погрешен. Какво продаваме? Ние не продаваме абстрактни е, феномени като замъци, например. Ние продаваме една услуга, която се поддържа от е, европейците и се оформя от търсенето в Европа. Всъщност темата е много обширна и няма как за 7 е, минути да я разгледам, но е, пазара на Европа е раздробен – В Флорида някой може да продаде туристически продукт на човек от Нью Йорк и този човек ще знае какво ще получи и на кого да се оплаче. Ако някой във Франция продава нещо на един португалец, португалец няма почти никакви права. Нашата културна, нашето културно различие и разнообразие представлява една голяма слабост. На следващо място. Има ограничено пространство за нови продукти и нови процеси. Когато се създаде нов продукт, веднага има опозиция. Това се изтъква и от Едмунд Фелпс, лауреат на Нобеловата награда за економика. Това е една статия от Financial Times. Причината за пропадането на Европа, това е цитат, е, е голямото забавяне в производителността. Е, това забавяне идва като резултат от е, свиващата се иновативност. Всъщност, ние се поздравяваме и казваме, че сме лидери в световен план. Това е смешно. 90% от нашите клиенти до 2020 година ще имат смартфони. Тоест, става дума за съвсем нова среда, в която ще се развива туризма. Много хора смятат, че директивата за пакетните пътувания, която сега а, трябва да, да, да, да влезе в сила, смятат, че тази директива решава проблеми на 70-те и 80-те години на миналия век. В Европа индустрията на туризма е изключително ограничена. Ако си базиран във Франция, много трудно можеш да купиш продукт, който се предлага от италианска компания. Шансът е почти нулев. Пазарите са малки и те се основават най-вече на вътрешното търсене. И накрая схемата за маржовете на туроператорите. Данъчното облагане на туристическите продукти е такова, че просто не съществуват европейски марки. Марката Европейски съюз не съществува. 95% от всички продажби на продукти за граждани, които не са от Европейския съюз, се извършват от компании, които не са от Европейския съюз, поради това зверско данъчно облагане. От европейска гледна точка това е една огромна слабост, която трябва да бъде е, решена като проблем. Съвместно промотиране на Европа. Отлична инициатива. Но ако не се реши основния проблем, а именно защо толкова малко хора идват в Европа и защо броем е толкова е, намалял през последните години, просто няма да постигнем нищо. Но е, иначе такива инициативи са добре дошли. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Следващия оратор Антонио Барика, генерален директор на една асоциация за туризъм. Благодаря, господин председател. Трудно е човек да говори след Том. Ще говоря на италянски. Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря за това, че организирахте това тъй интересно заседание. Нека се върнем към темата, която ни обединява. Европа, която трябва да остане лидер в областта на туризма. Първо ще се опитам да ви провокирам. Един милиард туристи пътували през 2014 година. 54 милиона от преди, спрямо предишната година. Тоест, през 2014 година едно, че е пътувала цяла Италия. След няколко години броя на туристите в света ще, бъдат, ще бъде 2 милиарда. Но Аз лично смятам, че човек е по-добре да бъде в първите три, когато има предвид тази бройка, отколкото да бъде първия за няколко милиона. Това беше първата ми размисъл, първия ми размисъл по въпроса. Колегите споменаха някои значими за Европа цифри. Но да се рекламира дадена дестинация, както казаха някои, мисля, че е, вече не можем да го правиме. Това е един устарял подход. Не по този начин ще, ще продадеме Европа, която се променя със всеки изминат ден. Туристите искат да видят друга е, Европа модела на покупко-продажба от 80-те години, 90-те години вече не е валиден. Той се промени. Едно време се продаваше дестинация. Днес хората искат да купат някакво преживяване. Ако вие в качеството си на дестинация разбирате какво иска вашият клиент, вашия гост, вие трябва да му предложите едно ново, неочаквано туристическо преживяване. Вие трябва да промените начина по който продавате Европа в останалия свят. Световната организация за туризъм определи кодекси за всяка отделна страна. Но в крайна сметка знаеме, че не може всичко да се продава на едно и също място. Не може в един магазин да се продават и гуми, и острилки, и самолети. Трябва да има приоритети. след като изработиме един списък на приоритети, на неща, които трябва да бъдат продадени, то тогава трябва да намерим подхода, по който да ги продадем. И още нещо. Нещо, което не е свързано нито с дестинацията, нито с а, страна. Става дума за услугите и качеството на услугите. Европейски Европа като континент има преимущество спрямо останалите а, конкуренти по света. Ние имаме общи правила. Раз, разполагаме с а, ди, директиви, като а, директивата за туристически пакети, имаме общи правила за безопасност при е, общи правила за е, противопожарни правила, имаме общи правила за качеството на е, морската вода, имаме общи правила в областта на транспорта, имаме едно развито здравоопазване. Всичко това представлява един добре развит пазар, един, едни добре развити услуги. Защо, защо някои практикуват здравен туризъм, защото искат да получат услуги свързани с а, с друг, с едно по-добро обслужване в областта на а, пилота на хирургията, на заболечението и така нататък. Защо Европа е малко на страна от този вид пазари? Защо хората пътуват и ходят в а, Азия, за да а, се лекуват? Но, ако искаме, ако искаме да рекламираме Европа, ние като европейци трябва да кажем какво искаме да продадем, какво искаме да рекламираме. Например, можем да рекламираме нашите болници, които са е, от е, най-добрите в е, света. В момента Дубай инвестира 5 милиарда долара в областта на медицинският туризъм. През 2025 година това и ще бъде водещ в света. Тоест, разполагаме с 10 години, за да инвестираме и за да вземем вземеме лидерското място. Какви са преимуществата на Европа спрямо останалия свят? Ние трябва да обясним на останалия свят, че имаме правила, че имаме цялостна система на правила, почиващи на принципите на качество, безопасност, сигурност. Тоест, ние имаме преимущества спрямо останалия свят. Сега, необходимото е да промениме парадигмите и да продаваме качеството. Качеството на нашите услуги. Благодаря на нашият оратор. И сега давам думата на докладчите. Eh, благодаря ви. Е, искам да се възползвам от възможността, за да благодаря на всички е, поканени гости. Благодаря ви за интересните ви възгледи от сърце. Предвид фундаменталното значение на тези въпроси и необходимостта от е, колективна реклама на Европейския съюз на външните пазари, всичко това е много уместно, но има страхове, има безпокойства, има и съпротива от страна на някои държави членки спрямо тези тези инициативи. Не, има съпротива от страна на туристическите власти. Имам предвид е, специално европейската марка. Е, трябва да стане ясно какво имате предвид точно под тази европейска марка. Е, защото тази марка трябва да спазва националните марки и самоличността на държавите членки. Така че един от основните въпроси, който се обсъди тук, беше е, въпроса за е, шенгенските визи, защото това би улеснило процеса. Комисиите по граждански свободи в парламента, колегите там работиха по нея. Е, има големи разлика между държавите членки, когато говорим за сигурността, класификацията на хотелите и качеството. И за това искам да ви задам въпроси. Първо, зелената книга по сигурността е, и безопасността на туристическото настаняване. Е, трябва ли да има някаква инициатива, може би е, трябва да бъде доброволна, във връзка с частните фирми, които искат краткосрочна печалба? Какво да бъде качеството? Трябва ли да и бъде на принципа на доброволното кандидатстване за оценка на качеството или да бъде административно задължение. Е, е, особено когато говорим за микропредприятия, за съвсем малки предприятия. Има ли други критерии, които трябва да се включат? Освен това, искам да попитам е, как според вас трябва да се развива европейската марка. Мислите ли, че е подходяща идея да има някаква европейски орган специално за туризма? Искам да ви благодаря за интересното видео, което ни показахте във връзка с продуктите и преживяванията през е, целия Европейски съюз за привличане на туристи. Говорите е, за пътувания на поклонници, за културен туризъм. Тук в Европейския съюз е, трябва да се работи ефективно за насърчаване на преживяване в целия Европейски съюз във връзка с гастрономията или, примерно, подводното културно наследство на Европейския Европейския съюз. Председателя, благодаря ви. Е, Изабел Демонт има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да се позова на някой от е, това, което се каза, е, колко човека ще дойдат е, до 2030 година, предвижданията, които се правят. Разбира се, че броят им е важен. Е, чухме, че 2030 година се говори за, посетители на Европейския съюз в абсолютни стойности, като абсолютни проценти. Много е важно колко човека ще дойдат, но е много важно е, колко нощи ще бъдат прекарани в Европейския съюз, защото всъщност е, е именно това води до економически растеж. Е, благодаря ви. Зора Рош има думата. благодаря за чужденците. Европейския съюз е единна дестинация и е, ние трябва да отговорим на това.

Примерно се подчертава възможността за паневропейски екипи, като например културни маршрути, религиозни посещения и така нататък. И е, моя въпрос към е, колегата, който представлява организация на европейско ниво, Дженкинс и е Сантан, според вас възможно ли е да има сътрудничество между различните държави членки и партньори в туристическия отрасъл по създаване изготвянето на стратегия за марките, без да има обща европейска политика в областта на туризма. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Джин Еванс има думата. Да, благодаря. Благодаря е, е, какво наблюдаваме? Ние размишляваме върху разнообразието е, но и се прави нещо като списък от продукти, какво може да предложи Европейския съюз? Това е нещо съвсем различно от това, което се предлага в други части на света. Така че отново трябва да видим как малките и средни предприятия могат да е, играят роля и да е, участват в конкуренция. Лично аз мятам, че предвид вида, организациите и видовете продукти, които разполагаме на европейско ниво, като някой от тях Например, Европейската комисия по пътуванията, е, членството е на ниво държава членка. За нас, например, в Уелс, е, Обединеното кралство не участва в подобни проекти. Какви възможности има, за да се е, отвори е, това на ниво държава членка, за да може е, туристическата организация на Уелс да вземе участие. Е, защото понякога държавите членки блокират нашето участие в по-широка европейска картина. Председателя Еспията Лукашевска, Елзбията Лукашевска има думата сега. Благодаря. Благодаря много. Темата е предизвикателствата и отговорите на проблема в европейската туристическа индустрия. Въпросът ми е, можем ли да кажем, че има европейска туристическа индустрия? Ние насърчаваме ли европейски туризъм? Отговорът е не. Ние нямаме общо европейска туристическа индустрия. Ние рекламата е, е само национална. Разбира се, че правим опит да правим реклама, но все пак има граници между държавите членки. Понякога те се издигат дори от индивидуални оператори. Така че въпросът е защо загубихме тези 50 милиона е, потенциални е, туристи, е, които пътуват зад граница. мисля, че това не се дължи само на липсата на реклама на марката Европа, дължи се на цената. нека да си кажем истината. Европейския съюз е скъп, има данъци, има туристически марш. Азия Сирия, дори Караибските острови какво предлагат? Е, ние трябва да имаме предвид, че е, цената на това, което плащате е съвсем различна. Е, тоест, какво получавате на среща? Качеството на, е различно и това е проблем и трябва да отговорим. Освен това, трябва да създаде паневропейска стратегия. Защо обаче продължаваме да използваме бъдещо време? какво сме направили до сега? Всички ние е, знаем дълбоко в себе си, е, че е, такава стратегия за реклама отсъства. Нека да я разработим сега. В заключение, вие казахте, че около 60 милиона пътуват в Европейския съюз. Е, въпросът ми е, коя европейска страна привлича най-много туристи и е, коя страна би трябвало да служи за пример? След Искам да напомня на всички, които се изказват, че разполагат само с една минута. Да, ще бъда кратка. Ще бъда кратка. А, искам да се обърна към моите приятели. Вие бяхте доста предизвикателни в това, което казахте и Антонио ти каза, е, че ще бъдеш предизвикателен, че по-малко хора са дошли в Европейския съюз. Е, е, ние трябва да продаваме по-добре Европейски съюз всяка страна се опитва да бъде конкурент на останалите страни. Това е проблем. А ние трябва да споделяме ресурсите на място. Е, ние не трябва да се конкурираме, когато говорим за туризъм. Примерно Испания е, е третата е, световна дестинация. Ние имаме проблем с туризма за здраве. И в момента плащаме за това. Имаше и политически проблем, когато говорим за емиграция. Е, освен това имаше и рецесии в Испания. И е, сега обаче нещата отново тръгват нагоре, но има нова политика във връзка с здравеопазването. Когато туристите и изобщо пътешественците дойдат в Испания за операция, и операцията е успешна. Има доста изисквания, които трябва да се спазят. Така че въпросът е сложен. Е, туризма за здравеопазването има голям потенциал и трябва да се възползваме от него. Господин председател, е, нещо. Е, нови клиенти има. Русия, руснаците идват, защото средната класа има пари. Китайците заместиха японците, които японци си имат собствени финансови проблеми. Така че ние като европейци имаме по-голяма покупателна способност. Е, докато Съединените щати искат да привличат хора, обаче те не напомнят, не напускат Америка, за да дойдат в Европа. Трябва да ги насърчаваме, за да дойдат в Европа. Е, следващи изказващ се. Благодаря много, господин председател. Ние искаме да, искам да предложа нещо е, не за пръв път е, аз съм мислил за това, е, но е, тези, които взеха думата, просто ме насърчиха да, да взема думата. Ако ние, като Европейски парламент и Комисия по туризма, искаме да помогнем, трябва да знаем, че не можем да свършим всичко, не можем да навлезем в подробности, имаме само малко време за конференции. Но обща туристическа европейска марка е нещо, по което можем да развием много повече повече инициативи. Ние мислехме за Европа като марка на конференцията, която беше организирана от Европейската комисия. И аз бях очуден, като видях е, колко много национални туристически агенции са против това. Е, е, те не виждат каква полза може да имат от това. Но за нас, като европейски депутати, това е необходимо. Е, важно е да има нещо европейско във всеки аспект от нашия живот. Тоест, е, трябва да е, е, търсим начин за изграждане на Европа като марка. Всичко е, това е необходимо. Всичко, ние дължим това на държавите членки и на Европейския съюз. Трябва да се подобри нашата конкурентоспособност в е, туристическия бизнес и за това искам е, да предложа инициатива, която да предложа на вниманието на Европейската комисия етап. Благодаря. Клаудията Прадел. Mulțumesc frumos, domnul președinte, mulțumesc frumos și invitat. Благодаря, господин председател, благодаря на гостите ни. Първо, като съпредседател на интергрупата за развитие на европейския туризъм, напълно подкрепям всички изявления, всички изказвания за европейския европейската марка като марка на една дестинация, която предлага висококачествен и диверсифициран туризъм тъй като нашите държави могат да предложат много различни продукти. Мисля, че Европа е изправена пред огромно предизвикателство. Постоянно ни се налага да се конкурираме с другите континенти, най-вече Азия и Северна Америка. Имам предвид да се конкурираме при привличането на туристи. Ето защо е изключително важно да създадем ясна европейска политика и стратегия за туризма. Само по този начин ще запазим своята конкурентоспособност. Една такава стратегия естествено трябва да отчита глобалните тенденции и да приобщава всички заинтересовани страни тук включвам представителите на гражданското общество, на научните среди и частните оператори е, от индустрията. Трябва да кажем, че туризма е един от най-важните економически сектори в Европа. В туризма са заети 10 милиона души и на него се пада 10% от ДВП в Европа. Това означава, че може да има общо европейски туризъм. Защо според мен това е една добра идея? 25 години не сме имали Европейска година на туризма. Мисля, че е дошло времето да има такава година. Само по този начин ще повишим осведомеността за европейския туризъм и това ще доведе и до повече работни места. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега стигаме до отговорите на тези въпроси. Едуардо Сантандер. Две минути, нали така? Ще се опитам да отговоря на част от въпросите. Първо, бранда, марката Европа ние защитаваме не марката Европа, а съвместното промотиране на Европа. Марката Европа е нещо, което и излиза извън тези рамки. Това е един имидж на един цял континент и този въпрос трябва да бъде разгледан много подробно. И трябва да работим заедно, за да решим проблема. Много е важно всички власти и туристически органи на национално, местно и регионално ниво да започнат да сътрудничат. Хората не гледат на Европа като геополитическа реалност. Те не разбират нашите местни политики, регионални политики. Те не ни е, разглеждат като, като континент. Ето защо трябва да премахнем пречките е, за пътуващите от други континенти. Визите, данъците, защита на потребителите са теми, които трябва да бъдат разгледани. Имаше въпрос за включването на регионите в организацията АТТС. Бихме искали да включим Уелс. Защо не? Ние създадохме организацията с цел да сътрудничим с национални туристически организации. Сътрудничим с Великобритания. За момента не можем да ви включим, за съжаление. Европа е скъпа. Да и не. Става дума за качество и става дума за разходи за труд. Ние предлагаме високо качество. Цената на Европа не представлява пречка. Това го показва нашето пазарно проучване. Паневропейска стратегия да, кои са най-посещаваните страни в Европа? Франция, Испания и Италия. Франция, тук си има предвид най-вече Париж. Толкова от а, моя страна. Благодаря, казва председателя. Господин Дженкинс говори без микрофон. За съжаление. Ще започна от самото начало. Защо сме толкова скъпи, ако смятате, че се конкурирате с други европейски страни, защо облагате пътуванията в вашата страна, а от друга страна не облагате с данъци всички почивки извън Европейския съюз. Един полски депутат каза, че нещата в Карибския басейн са много по-ефтини, пътуванията са по-ефтини, ами защото не се плащат данъци. 50 е, години съществуват е, крузовете, например, е, по различни морета и реки. Клиентите не гледат на Европа като смесица от страни, които се конкурират. В тяхното съзнание това не съществува. Така че трябва да се сътрудничи по-добре. Е, трябва да си сътрудничите в рамките на регионите. Къде съществува Европа? Тя съществува в съзнанието на нашите клиенти тогава, когато има трудности. Ако има терористично нападение в една страна или избухване на някаква епидемия, това ще засегне цяла Европа каква ще е реакцията? Хората може да искат да отидат във Франция или в Италия, но ако нещо се случи някъде, те не идват в Европа. Така че трябва да има някакъв фонд, за да се спрат инцидентите, които се случиха в Европа през 2001, 1991, година. Онези, които работят в индустрията, знаят за какво говоря. И накрая това е един пазар, който се променя динамично. Не трябва да има процедури, които да се налагат отгоре. Този пазар се влияе от това, което искат клиентите и това е най-важното. Директивата за пакетните пътувания беше реформирана неотдавна може би не беше променена така, както искахме да се промени, но тя беше променена. Това е добрата новина. Защото на този пазар трябва да осъзнаете, че всичко, което направите в момента, в който се направи, вече е устаряло. И трябва да започне реформа на реформата веднага след като приключи предишната реформа. Добре, е, че се направиха реформи за тази директива и за други директиви, но мислете за следващите промени и е, нека този път те да не отнема 20 години. Следващия оратор, господин Барек, е, по отношение на Изабела Демонте. Много е трудно да се правят е, прогнози. Това, е, което се случи в Украина, напълно промени руските пазари. Поне 50% от руснаците вече не идват в Европа. Американците започват да посещават отново Европа, защото еврото е отслабна спрямо долара. Когато говорите за макротенденции в дългосрочен план, много е трудно да се каже какъв ще бъде пазара в следващите 5 или 10 години. Хората пътуват все повече и повече в световен план, така че ние трябва да сме готови да ги привлечем и да ги приветстваме тогава, когато те решат да дойдат в Европа. По отношение на броя на нощувките, на пристиганията в Европа. Когато дадат хората в Европа, къде е, отиват да спят? Дали в хотел, не знаем, може би в е, е, къща за гости или някакъв частен дом, ние губим контакт с клиента. Човек си купува една услуга и тя не се проследява в официалната економика. Ето защо трябва да регулираме малко нещата. През 2015 година се появи една нова притеснителна тенденция в сектора на туризма и ще трябва да се справим и с този проблем – не трябва да обръщаме гръб на проблема. Трябва да работим заедно, за да може този сектор на туризма да работи с другите сектори, там където има данъчно облагане. По отношение на казаното от Луис де Грандес, медицинският туризъм е изключително сложен сектор – в Европа има директива за свободното предвижване на пациентите и това отваря европейските пазари. Германците, например, могат да отидат в Испания, за да бъдат лекувани и след това могат да се върнат и Националната здравна служба ще им плати. Така че във всеки случай трябва да разгледаме и този подотрасъл. Пазара на Европа е малък, световният пазар е много голям – във всички случаи Испания е силен участник. Тя започна още през 80-те години. Останалата част от Европа обаче трябва да се попромени и да е готова да приема този нов тип клиенти. Благодаря и сега комисията за един кратък отговор. Просто искам да отговоря на няколкото въпроси, които бяха зададени по време на предишната дискусия цифровизацията на индустрията. Достъпа, улесняването на достъпа за МСП до европейските фондове, какво мога да кажа тук? През октомври миналата година публикувахме един нов наръчник, инструмент за този достъп. Този наръчник ще бъде актуализиран прогресивно, след като се актуализират самите фондове. Ще направим това по начин, по който ще бъде по-смилаем за, за клиентите и за потребителите. По отношение на цифровизацията на туризма, комисията предприема редица инициативи. Започваме на най-високо ниво цифровия единен пазар, след това създаваме мрежа за цифровизацията на туризма. Искаме там да участват всички участници в сектора, онези, които са част от цифровизацията и онези, които не са все още. Цифровизацията на този сектор не трябва да спира. Ние говорим, между другото, за економика на сътрудничеството, а не на споделянето. Това искам да го подчертая преди да се създаде един сложен регулаторен механизъм, трябва да видим до каква степен той ще бъде уместен. Трябва да се разгледат различните възможности за действие, за различно а, законодателство. Не трябва да се преминава към регулация преди да се гарантира, че има нужда от законодателство. Трябва да се гарантира, че всяка една стъпка ще доведе до е, възможности за сътрудничество, ще е от интерес за потребителите и ще може да се осигури взаимодействие на всички участници в сектора на туризма. Много може да се говори по тази тема. Ние се опитваме да създадем съвместни европейски дестинации чрез генерирането на тематичен туристически продукт. Благодаря и сега ще трябва да си тръгна. Благодаря, казва председателя. Така приключва тази поддискусия. Благодаря на всички гости и експерти. Благодаря и на онези, които се изказаха. И сега ще преминем към следващата поддискусия.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 Thanks for the instruction. Dann kommen wir zu unserem nächsten Panel. И така минаваме към нашите следващи а, оратори устойчив туризъм, нови тенденции. Давам думата на Херберт Хамеле, който е представител на Европейската мрежа за развитие на устойчиви, устойчивия туризъм. Е ли устойчивия туризъм а, тенденция в Европа? Да и не. Преди години един поет каза – дали продължавам на немски. Тук още се сетих, че имам свой е, роден език и затова ще говоря на е, родния си език. Така, говориме за устойчивия туризъм в Европа. Бихме искали обаче Европа да остане лидер в областта на туризма и по-специално в устойчивия туризъм. Не става дума само за туристите, които посещават Европа. Не става дума само за бройка. Става дума за туризъм, който да включва понятия като социален, социална отговорност и устойчивост. всъщност, когато искаме да отчетеме броя на туристите и съдържанието на туризма трябва да умножиме броя на нощувките по разходваните средства и последиците за околната среда. Ако искаме Европа да се развива и да се развива туризма, трябва да подсигуриме устойчиво развитие на продуктите, които предлагаме като, като разбира се, това не изключва и печалбата. През 2010 година Европейската комисия излезе с становище или излезе с становище за отговорно, отговорен и устойчив теризъм в Европа. Това бяха основните приоритети, залегнали в документа на Европейската комисия. Бях беше подчертано разнообразието на природното и културно наследство, правилното добро управление на дестинациите, на транспорта, осигуряване на качество на услугите, необходимост от е, правилна и целесообразна стандартизация на различните е, компоненти. Всички можем да е, допринесем за постигане на целите, които си постави Европейската комисия. От тогава, от 2010 насам, нещата се промениха, така че наистина можем да говорим за една тенденция, която наричаме АИДА, т.е. Attention, Interest, Decision, Action, внимание, интерес, решение, действие в, а, световно, в световен план има все повече и повече интерес към критериите, които а, ние а, развихме и които бихме искали да доразвиеме и спазваме. отделните дестинации, отделните от, о, а, отговорни власти на регионално местно равнище разполагат също с критерии за определяне на собствената си устойчивост и съответно отчитане на слабостите. 86% от немските дестинации е, избраха да развиват устойчив туризъм. Като този, това понятие устойчив туризъм е, е съставна част на на туризма като цяло, също така отчитаме, че огромно количество от немските туристи заявяват, че желаят да практикуват отговорен и устойчив туризъм. Това е една тенденция, на която трябва да стъпиме за а, когато предвиждаме мерки за развитие на туризма. То устойчивият туризъм е нещо, което трябва да има свое собствено определение. Когато някой казва предлагам устойчив туризъм, какво означава това? Първо, сертифицирането. От няколко години вече се издават сертификати в най-различни области. 80 са общо сертификатите, които могат да бъдат а, поискани от различни европейски предприятия или доставчици на услуги. Има национални, регионални и местни сертификати, които отговарят на а, дадени изисквания и критерии. Факта, че те са толкова многобройни, е, е е, едно доказателство за разнообразието, е, което е, предлага Европа и раз, различните видове туризъм, които се предлагат, пакетен, културен, селски и така нататък. Но Предприятията, които имат и са поискали сертификати, представляват само 1% от предприятията, които действат, работят в областта на туризма, т.е. бройката и, и, и т.е. бройката е много незначителна. времено все повече и повече има е, интерес към устойчивият е, туризъм, който обаче се развива твърде бавно. Какви, какви препоръки бихме моли да отправиме към а, е, операторите и заинтересованите страни? Първо, е развива, развитие на сътрудничеството между различните оператори, различните заинтересовани страни в Европа, за да се създадат едни интегрирани пазари и за да се увеличи бройката на а, доставчици, които да искат и получат сертификати. Ние е, управляваме е, една международна а, плат, платформа, в която са включени много нови интересни дестинации, а, които а, почиват и са възприели а, модела устойчив а, туризъм. Ако искате да знаете кои са сертификатите, които се прилагат във вашата страна. Можете да кликнете на картата на страната си и ще видите кои са сертификатите, които е, се е, издават във вашата страна. Същевременно работим по изработване на карти с така наречените зелени обекти. Предимно в Германия, разбира се, но има и други страни в Европа, които развиват подобни ам, модели. Местните органи на властта и местните асоциации са онези, които най-добре познават положението по места, така че те трябва да бъдат подпомогнати, за да развият устойчив туризъм на свое ниво. Тоест, Устойчивият туризъм допринася за развитието на устойчиво развитие като цяло и развитието на различните критерии ще спомогне за по-голяма конкурентоспособност между предприятията. Сега давам думата на следващият наш оратор. В центъра са регионални организации, където има повече от 18 държави членки от крайдунавски страни. Това са неправителствени организации, частни и публични организации. Ние работим по устойчивия туризъм в района на Дуна такава. Е, така че искам е, да ви помоля за извинение. Ще говоря основно за Дунава, но едно скорошно изследване свързано с основните тенденции, основните сегменти на устойчивия туризъм, ни дава възможност е, да видим как дестинация вътре в Европейския съюз може да бъде включена в бъдещето на устойчивия туризъм. Е, така, възползвам се от възможността е, за да е, посочим кои области са били покрити в сегмента устойчивост на туризма. Ние се спираме е, на е, така наречения е, лохъс. Това е начин на живот на определени групи, както вече казахте. 82% от населението на Германия всъщност 20% от немското население бяха включени, но всъщност процента в момента е по-висок. Иска се е, устойчив туризъм е, и освен това е, съобразено с околната среда. В Лохас говорим за технологии, високо подвижни пътници с широки възгледи, които проявяват интерес към културното наследство и активна вакансия в района на Дунава се участва да има отговорност към околната среда, социална отговорност. Разбира се, че трябва да има по-високо качество устойчив туризъм, който да се основава на клубове. Както вече се казаха, съвместен маркетинг, това е нещо много важно. По този начин ще се насърчава Дунава като дестинация на устойчив туризъм. Искам да кажа няколко думи по демографските особености на тези, които пътуват. Естествено, е, имаме две основни групи. Първо млади туристи. Е, е, те са 30%. От 2007 година достигнаха 30% и е, при тях е, имаме 100, повече от 180 милиарда като годишен доход от туризма и е, след е, е, това имаме по-възрастни туристи над 50 години, които са активни, които имат високи доходи. Имаме гъвкавост при дълги пътувания. Това е много важно за круизите по Дунава. До 2020 година 50% от немските туристи ще бъдат на 50 години или на повече от 50 години. Това е много важно за развиването на Дунава като като туристическа дестинация. Третата група това са новопоявяващи се пазари, е, като например страните БРИК, е, които надминаха традиционните пазари за район на Дунава. Е, следващата линия Искам да избегна коментарите на господи Дженкинс за това, че е, китайците ще заменят американците, но цифрите показват, че китайците се увеличават с 26%, руснаците с 12%, при, при задграничени пътувания е, средната класа ще се удвои до 2030 година и е, това е цел, която за нас е много важна. Разбира се, има различни искания спрямо традиционните ние виждаме 47% увеличение в търсенето е, за посещение на градовете и 27% за е, тур, е, туринг, туризъм. Вече казахме, че дял, европейския дял намалява поради липса на продукти, е, т.е. трябва да имаме таргетни продукти, да се види е, как, на какви е, услуги искат новопоявяващи се пазари, посещение на няколко града, туринг, т.е. обиколки на няколко града и така нататък. Тенденциите е, говорим за сегмента е, дигитализация, динамично пакетиране, е, гъвкави възможности за резервации и съчетано оферти. Това означава че ще имаме альтернативни е, искания спрямо традиционните пакети, транснационалния туризъм. Е, дестинацията вече не се определя от в рамките на определени граници, а по-скоро културен начин на живот, както традиционните, така и на появяващите пазари, е, проявяват жив интерес към е, оферти за няколко дестинации. Е, така че е, вече нямаме посещение на определена страна, а определена дестинация. А дестинацията не се определя от границите. Така че е много важно да се види какви ще бъдат изискванията за визи, е, трансграничната инфраструктура. Това е предпоставка, особено за младежки туризъм в Западните Балкани трансгранични пътувания в Косово, Македония, Албания и Черна гора. Е, това е част от Балканите и тук има много добър пример е, за е, творческо разрешаване на въпроса за извите. сегменти на пазара. Виждаме, че това е много важно за Дунава, но също така и за е, дивите животни, за колоездене, е, е, без да пренебрегваме културния туризъм, круизите, което изисква повече инвестиции. Трябва той да бъде по-устойчив и по-локализиран. И сега кратък пример за продукт, в който ние имаме активно участие – е, е, разбира се, искам да кажа на господин председателя, ние сме много активни в тази област. Е, Колоездането е област, където в момента Европейски съюз е лидер на пазара. Трябва да се използва това, защото това е и глобална тенденция, устойчив туризъм, софт мобилност, особено когато се говори за мрежата за обществен туризъм, местните области, увеличава се и възможността е, на партньорите в местния туризъм. Искам да спомена, е, че с е, малки инвестиции за карти за туристи

които пътуват с велосипеди. От 5000 е, стигнахме до около 30 000 през 2012 година. И всичко това се основава на развитието на малки и средни е, предприятия, туристически услуги на място. Имаме още много да работим в маркетинга, комуникациите, да имат е, трансгранични тематични продукти, като например Евровело и също така да се насърчават намаляват инвестициите в инфраструктурата. Председателя, благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на списание Вояж. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че включихте дискусия посветена на устойчивия туризъм. За мен е удоволствие да съм тук сред вас и да представя своята позиция относно устойчивия туризъм. Ще говоря най-вече за един аспект, който не получава достатъчно внимание. По въпроса дали устойчивия туризъм е част от една тенденция, да, то е част от една тенденция. В смисъл такъв, какво обичат да правят хората, когато са на почивка. Увеличават се вакансиите с цел колоездене, ходене пеша. Хората искат да почиват активно в природно чисти райони. Това са все примери за устойчив туризъм. Ако погледнете какво предпочитат хората по време на своите почивки, ще видите, че много от тях вече се държат устойчиво, ако мога така да се изразя. До известна степен обаче отговора може и да е не. Когато погледнете въпроса за мобилността, с други думи, броя на пътуванията. Виждаме, че през последните години има огромно увеличение на полетите с цел туризъм. Има ужасяващо намаляване на устойчивите форми на пътуване и мобилност. През 2013 и 2014 година в Германия, например, броя на пътуванията с влак в чужбина е по-малък от 2% от всички пътувания в чужбина. Тук съответно се създават два проблема. Екологически, поради увеличаващия се брой на самолетните пътувания, но и още един проблем – инфраструктурата, която ще е необходима и то много за бъдеще, просто изчезва. Ето защо трябва да се отбележи, че хората не само, че предпочитат да летят до своята туристическа дестинация, но и е, предпочитат да пътуват няколко пъти, но за по-кратко време и да летят по-далече. Това са тенденции, които очевидно ще доведат до екологични проблеми. И в сравнение с всичко това, степента на устойчивост, която те демонстрират, когато пристигнат в своята дестинация, е пренеброжимо малка. Тоест, от една страна, хората все повече смятат, че трябва да имат връзка с природата, да отдъхват сред природата, от друга страна обаче те искат да пътуват а, е, свободно и това води до по-голяма мобилност и от своя страна подкопава стремежа към а, е, това да не пречим на природата и да почиваме без да оказваме негативно въздействие. Да не говорим, че има много проблеми с самите шосет, териториите, през които те минават, има проблеми и с паркирането и така нататък. Така че е, е, много от е, туристическите райони изпитват сериозни проблеми. Могат да кажат, че има райони, които имат огромни проблеми поради огромния брой хора, които искат да шофират до там. Има други райони, високопланински райони, например, е, които е, страдат е, поради измененията в климата или пък райони в Южна Европа, които стават свидетели на незапомнена суша. С други думи, от една страна имаме стремеж за опазване на природата, от друга страна обаче искаме да имаме по-голяма мобилност. Ако успеем да обединим тези две тенденции, да разберем, че те не са задължително противници една на друга, ще извлечем голяма полза. Много райони в Европа предлагат висококачествен екологичен туризъм, има природни, естествени паркове, има отлични възможности за каране на велосипед, за ходене пеша, за катерене по планините и така нататък. Имаме и отлични плажове с Симфлак е небезизвестната категория. Така че има много с какво да се похвалим. Имаме отлична инфраструктура и за устойчиво развитие. Само, че хората не използват тази инфраструктура за целите на туризма. Ето защо трябва да създадем туристически продукт, който отчита тези различни аспекти. Клиентите трябва да бъдат окоръжени да купуват такъв продукт, който да е устойчив. Как можем да направим това? Има пет области, в които трябва да се действа според мен. На първо място трябва да признаем, че много райони в Европа предлагат отлични продукти. Устойчива мобилност, те стават свидетели на растеж на туристите и се вижда, че те привличат а, своите клиенти. Трябва да видим как може другите райони да се получат от тези практики. Освен това, спешно се нуждаем от портал за устойчив туризъм. нези хора, които искат да практикуват устойчив туризъм, няма как да сравнят цените, които се предлагат в различните държави. За момента хората трябва да преминават през различни веб страници на различни железопътни компании, например. Имаме нужда от железопътни връзки, които да са такива, че да се свързват основните градове с а, основните туристически а, дестинации. Ако искате да пътувате от Париж до морето, има отлична връзка от Париж до Марсилия, но а, трябва да има по-добри преки връзки между големите градове и местата, където хората наистина почиват. Друга мярка, която може да се предприеме е да се улесни включването на местата за велосипеди във влаковете. Ако се отдели повече място за велосипед във влака, много повече хора ще използват тази възможност. Много велосипедисти искат а, да напуснат своя дом а, със своя велосипед да карат е, до гарата, там да качат е, велосипеда си на влак и след това да стигнат с него до хотела в своята дестинация. Но сега това не е толкова възможно, колкото ни се иска. И накрая искаме да подобрим и спалните вагони. Железопутните технологии ни позволяват да транспортираме хора в, в продължение на хиляди километри и е, хората могат да спят по време на своето пътуване. Това е отлична альтернатива на летенето. Проблема обаче е, че железопътните тарифи се основават на разстояние. С други думи, ако имаме пътуване, което да се простира в рамките на 900 км, с влак. Просто не е економически изгодно то да се предприема с влак. Ето защо много може да се направи. Бих се радвала, ако се демонстрира по-голям интерес спрямо устойчивия туризъм. Не само, не само, че туристическата индустрия може много да спечели, но и е, околната среда и индустрията ще спечелят като цяло. Благодаря и сега докладчиците в сянка. Първо, госпожа Клаудия Монтейро. Благодаря, господин. Ни примитам апенаш deixar... Благодаря, господин председател. Благодаря на експертите за техните изказвания. Си искам да направя някои коментари. Обедена съм, че ако даде на дестинация не прилага принципите на социалната отговорност и устойчивост, тази дестинация просто няма бъдеще. Струва ми се, че това трябва да бъдат вече едни основни компоненти от а, туризма като отрасъл. Нека не забравяме, че все повече и повече туристи са млади хора, които са родени а, е, в а, края на миналия век и които с, имат а, така ясното съзнание, осъзнават необходимостта от екологичен туризъм. Все повече и повече е, целта е да се развиват така наречените интелигентни кръдове. Ще има ли развиване на система на развитие на показателите в областта на туризма, с показатели с които да се измерва устойчивостта. Искам да знам до къде е стигнало това, в, как се развиват обхващането на тези показатели. благодаря ви. Бяха, ни слушахме ни много интересни презентации. Три въпроса. Първо. Какъв е и може да бъде ефекта на сертификацията за развитието на устойчивия туризъм? Какви важни мерки бихме могли да предприемеме, за да подкрепим подобен вид туризъм? Достъпността на туризма не само за хора с увреждания, но а, както Споменах преди малко достъпността до културния туризъм, езиковите бариери и трето отношението към животните е също един важен аспект от така наречения туризъм, свързан с природата. Смятате ли, че това може и трябва да стане един компонент от така нареченият отговорен туризъм за бъдеще? Благодаря на всички изказващите се. Важно е да се говори за устойчивостта на туризма в контекста на конкурентноспособността на а, този отрасъл. Няколко думи за моята страна. Е, е, Дунав, Лирка Дунав прекосява 10 страни и Румъния е една от тези страни. Какви мерки можем да вземеме за стимулиране на местния туризъм? Това е проблем, който сме си задавали. А въпросът, който ще ви отпрата е какво можем да направим в, а, за а, развитието на устойчивия туризъм а, в Дунавския басейн. Може би някакви предложения а, за развиване на цялостен устойчив туризъм в региона. Следващия. Това е едно много интересно понятие. Установяваме, че устойч, устойчивият а, туризъм се увеличава и по-специално колоезденето или велосипедният туризъм по дължината на река Дунав. Броя на велосипедистите в Австрия се е увеличил многократно, но не и в Румъния. В Австрия и в Сърбия могат да бъдат обозначени колоездачните пътеки, но не и в Румъния. Така че понякога са необходими само няколко пътни знака, които да покажат на колоездачите, че могат да използват даден маршрут. А сега, това е беше, това исках да кажа, сега давам думата на нашите експерти. Малко изследвания са правени в в областта на възприятието на а, туризма. Трябва да включиме и средствата за масова информация за разгръщане на отговорния и устойчив а, туризъм. Както казахме, системата за сертифициране все още е много а, скромна и недостатъчно развит. Има системи, кои, модели, които съществуват в а, а, а, Великобритания. Има и една система, а, прилагана в Виена, където 70 предприятия са получили сертификати. Сертиф Сертифицирането предоставя на потребителя възможност да избира и по принцип потребителя избира предприятие, което има сертифициране, но мисля, че би трябвало да се е, извърши някакво е, проучване или изследване на самите сертификати, на предприятията, които са, е, се ползват от е, тях, е, в които да се покажат преимуществата и да се отчетат е, резултатите. Но разбира се, самите предприятия те трябва също да бъдат активни, но както казахте, наистина необходимо е да се направи едно е, широкомащабно изследване за въздействието на сертификатите да се отчете дали е необходима политическа воля за развитието на системата. Примера на малките сини флагове. Това е една доброволна инициатива, която бе предприета от няколко ентусиасти и в крайна сметка се стигна до приемане на директива от страна на Европейския съюз, директива за а, водите и качеството на водите за къпане. Това беше просто една и, инициатива на ентусиасти, която доведе до европейско законодателство. Сега, няколко думи за младите хора. които а, а, така държат на едни нови стойности. Ние трябва да интегрираме тези стойности за разви, развиване на зеления туризъм, колкото до показателите. Имаме доста голям проблеми за уеднаквяването и намирането им, особено в, за сред, в средата на Дунавския басейн. Съществува същевременно една мрежа на парковете по а, протежението на река Дунав, а, в което те а, обменят а, и, информация, мнения и начините по които функционират. Мисля, че същото трябва да колкото до продуктите свързани с туризма по река Дунав. Аз мисля, че транснационалните продукти трябва да бъдат приоритарни, да се развие колездачния туризъм, да се развият инфраструктурите, да има политика за създаване на общи карти, нещо, което не, се още не, което не участват Румъния и България. Да се определят и опишат маршрутите, да работиме в тясно сътрудничество с фирмите, които организират круизи да се съчетаят а, колоездачните маршрути с, а, с круизове и а, разви, да се развият други е, продукти. Сега, а, е, колоезденето или велосипедния туризъм, а, той се радва на много голям успех в а, Германия. Всяка година цифрата се увеличава и дела на този вид туризъм а, в цели цялостният пазар на туризма се увеличава. В а, изследванията, които провеж... от изследванията, които провеждаме, става ясно, че все повече и повече туристи а, биха практикували този вид туризъм, т.е. необходимо е да се развият велосипедните писти, които да бъдат маркирани, маркирани и съществуващите вече биват класифицирани, като им се предоставят звезди. Не знам дали това не може да се практикува на общоевропейско равнище. Тук беше казано, че регионите трябва да бъдат активни и да участват много по- а, а, пряко в развитието на а, този вид а, туризъм. Вярно е, че регионите не винаги участват много активно. Понякога това са по-скоро малки предприятия или асоциации или дори частни лица, които предприемат инициативи, които сами по себе си пък се превръщат в едно по-широкомащабно движение. Често това са инициативи, които идват отдолу нагоре. Аз не смятам, че наложените отгоре надолу решения ще доведат до положителни резултати, но напротив, е, инициативите, които идват от е, долу, от е, отделните лица, от асоциациите, трябва да бъдат развити, да, бъдат, да им се придаде повече видимост. Благодаря на всички изказващи се, благодаря и на нашите оратори. Сега преминаваме към последният а, панел.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 So, wir kommen dann zu unserem letzten Panel. Coastal and Maritime. И така, е, е, стигаме до последната дискусия. Морския туризъм. Как да се насърчи економическия растеж и заетостта? Първо давам думата на държавния секретар е, в Министерство на селското стопанство на Португалия. Мануел Пинто де Абрио. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие, за мен е честа да говоря пред толкова, такава, пред толкова слушатели. Преминавам към родния си език, португалски. Сега, какви са предизвикателствата? Първо ще се спра на предизвикателствата, като ще се спра спра е, на въпроса от гледна точка на нашата национална морска стратегия, както е преразгледана от 2020 до 2030 година. Аз не съм експерт по туризма, обаче водя, ръко... вземам ръководна роля при определянето на нашата политика, особено е, на морския и крайбрежния туризъм, като част от е, морската стратегия на Португалия. Тази е, стратегия е, иска да се получи добавена стойност в е, интерес на настоящите поколения и на бъдещите поколения. Тази добавена стойност в момента трябва да се управлява чрез интелигентно приложение е, в стратегия на национално ниво е, но е, трябва да се насочим към устойчивост, защото това ще бъде онова, което ще завещаем на бъдещите поколения аз предлагам е, така наречения от нас е, син економически растеж. Той трябва да бъде интелигентен, приобщаващ и устойчивост за околната среда и за економиката. Е, включени са културните, социалните аспекти и околната среда на крайбрежните райони. В е, този смисъл ние трябва да имаме цели, трябва да имаме план за действие. Е, ние така, наричаме, така наречения на португалски план портал – по отношение на стратегията ние е, разглеждаме различни отрасли. Национална стратегия за океаните. Това е принос към европейската стратегия. Трябва е, да бъде е, съдържателна и в е, този контекст ние трябва да видим какви са предизвикателствата към крайбрежния и морския туризъм и е, да сме сигурни, че ще можем да се справим с тях да, и да сме сигурни, че се увеличават работните места в отрасъла. Е, и е, това постигаме чрез е, конкуренция. Ние преодоляваме липсата на данни и насърчаваме крайбрежния туризъм. Освен това, развиваме и мрежи на регионално, национално и местно ниво. Е, трябва да има и грамотност, океанска грамотност. Е, това е насочено основно към младите хора, е, водни спортове, физическо възпитание и тренировки. И накрая, като част от нашите усилия за обновяване трябва да бъдат насочени към различни области на економиката и накрая ние имаме възглед за устойчивостта на отрасъла. Това е, е в духа на екотуризма, е, и на различни спортове. И накрая ние работим с правителства, с национални и регионални стратегически документи, националния стратегически план за туризма, европейската морска стратегия, е, плана за действие в областта на Атлантическия океан, ние трябва е, да се свържем и с е, инструментите за управление АМП. Е, това е управлението на морското пространство а освен това да се свържем и с настоящите финансови инструменти, е, е, структурния фонд, е, фонда за инвестиции и прочие. За да се постигнат тези действия, ние трябва да се съсредоточим върху морската стратегия в областта на Атлантическия океан, трябва да има сътрудничество между държавите членки и отделните територии, за да може да се насърчава атлантическа морска култура. Това е част от нашата култура. Това е много важно за водния туризъм и за морския туризъм в региона. И за да го постигнем, е, трябва да сме сигурни, че синергиите са в хармония. Трябва да подхода да бъде на няколко нива, на няколко степени. Първо, е, трябва всичко да, се, е, е, да бъде на национално, европейско и бих казал трансатлантическо ниво ние е, очакваме регионална и локална стратегия. Е, това ще бъде част е, от стратегията отдолу нагоре, да се подчертае териториалната интеграция и социалната кохезия в районите около Атлантическия океан. И в допълнение ще е, ще е, се спра на тематичните цели, е, подкрепата за син растеж, засилване на конкурентоспособността на малките предприятия и не на последно място. Важно е, важно е да се гарантира, че финансовите инструменти се използват, научни изследвания се извършват, че се правят инвестиции. Трябва да видим и какви нови услуги има. Е, е, е, промяната в традиционната култура, култура културно сътрудничество с атлантическите общества, не само в областта на туризма, но и онова, което можем да наречем водни спорове, спортове в най-широкия смисъл. Това е много важна част от португалската економика. Трябва е, да се увеличи научно-разводната дейност, е, като се има предвид социалната и економическата роля на крайбрежните райони. И накрая трябва да признаем, е, че Атлантическия океан е стимул за обединяване на нашите усилия. Ние трябва да насърчаваме използването на уменията у работната сила, за да се създадат нови работни места, да насърчим младите хора да ценят морето. Тук има два важни аспекта, два важни приоритета. Ние искаме да наблюдаваме култура на промяната, защото тя ще бъде е, от ключово значение за историята на нашата цивилизация като цяло. Е, това ще повлияе и на държавите членки, и на държавите преговорите е Атлантическата арка те ще, е, е, има, ще познаят економически растеж, ако се съсредоточат около морето, около океана. Ще има структурно сътрудничество и взаимна връзка и по този начин ние ще отговорим на глобализацията. И накрая трябва да постигнем ефективни предимства – да засилим и да насърчим морската култура за бъдещето е, чрез нашия морски крайбрежен туризъм. Още веднъж трябва да видим какъв е стратегическия план на Европейския съюз за район на Атлантическия океан, да хармонизираме това с нашите приоритети е, чрез по-активно сътрудничество. И сега тук искам да се спра на три основни приоритета – насърчаване на предприемачеството и на иновациите – умения, традиции в новопоявяваща се економика, сътрудничество чрез образование и професионално обучение, участие на програми като Еразъм Плюс, Европейски социален фонд и системи за стимулиране на продуктивност на, на, на производство въобще на, и трябва да има връзка, да има устойчивост. Трябва младите хора да проявят интерес към такива дейности в техния професионален път. Е, третия ни приоритет е да се подобри е, достъпа, връзката, сътрудничеството между интелигентни и крайбрежни градове, е, за да има разнообразие на нови дейности около пристанищата, като например туризъм. И накрая четвъртия приоритет е, е, модел е, за развитие, който да бъде устойчив и благодарение на който ще имаме по-добри познания. Ясно е, че за да се постигнат такива цели, трябва да има активно участие от страна на всички партньори. Много ви благодаря за вниманието. Председателя давам думата на Диджи Оя който е директор на Крайбрежна морски асоциация. Благодаря, благодаря ви за това, че правилно произнесохте моята фамилия. Тя е италянска и не е лесно да се произнесе. Уважаеми депутати, госпожи и господа, добър ден. За мен е удоволствие и чест да съм тук пред вас. Нашата асоциация се казва Клия Европа и ние се гордеем, че сме част от е, успешния европейски туризъм. Днес ще говоря за морския и крайбрежния туризъм и как е, може той да ни помогне да генерираме растеж и работни места. Ще говоря и за това как може успеха да се превърне в още по-голям успех и как можем да премахнем бариерите пред устойчивото развитие. Няколко думи за нашата организация. Тя се казва Клия. Тя е най-голямата асоциация, която представлява асоциациите, които се занимават с круизни пътувания. В нея се включват обаче и други заинтересовани страни и органи, като крайбрежни и пристанищни асоциации, и органи и така нататък. Както виждате от тази карта. Нашата организация има представителства в целия свят. Средземноморието и Европа са най-важните дестинации, що се отнася до нашия подотрасъл. Има растеж с всяка изминала година по темите, за които съм поканен да говоря. Напълно споделям виждането, че морския и крайбрежния туризъм са фактор на растежа в Европа. С гордост мога да кажа, че нашия подотрасъл осигурява много работни места в Европа. За 10 години ние почти удвоихме броя на пътуващите или туристите, които пътуват на круизен кораб към Европа. Повече от 6 милиона души избраха круизните пътувания. Миналата година ние генерирахме около 40 милиарда долара за бюджета на Европа и даваме около 340 хиляди работни места. Така че ние си пишем домашното, ако мога така да се изразя. Естествено, този успех не трябва да се взема за даденост. Имаме нужда от подкрепа и ние имаме проблеми и очакваме помощ от парламента, за да решим тези проблеми. Не мисля, че трябва да ви убеждаваме, нашите слушатели, за това колко е важен крайбрежния и морския туризъм за морските райони. Цифрите говорят сами за себе си. Имаме нужда обаче от приоритизиране, за да успеем. Съвсем а, скоро ще говоря за тези приоритети, тъй като времето напредва. На първо място трябва да се реформира визовия кодекс в Европа. Според данните, които се предоставят от Европейската комисия, повече от 6 милиона потенциални пътници са загубени поради проблеми с визовите процедури. Не забравяйте, че европейския визов режим е един от най-рестриктивните в света. 6 милиона потенциални туристи, което означава повече от 25 милиона евро годишно. Има предложение на Европейската комисия, ние го приветстваме. Приветстваме и факта, че вашата комисия е, публикува становище относно реформата на визовия кодекс. Ние подкрепяме вашето виждане. Няма да говоря толкова много за подробностите тук. Принципно ние вярваме, че трябва да се реши проблема с е, многократните визи и издаването на визи на границите. И това въжи не само за е, пътниците, но и за морските лица. щастливия гост няма как да е щастлив, ако няма щастлив персонал, който да го обслужва. Просто и кратко казано. На следващо място подобряването на свързаността в Европа. Круизният туризъм е, не се свежда само до пристанищата, е, на които се установява кораба. Тук има и много ценни и важни фактори, като дестинациите, техните забележителности. Предишните оратори вече казаха, че няма достатъчно връзки с пристанищата, пътища, инфраструктура Имам предвид между пристанищата и ценните е, места, които могат да се видят, забележителностите. Този проблем трябва да се реши не на последно място на национално ниво. Економиката на дестинациите ще получи тласък, ако се направи нещо подобно. На следващо място, подобряването на пристанищните услуги и инфраструктура. Заради голямото обемното законодателство, държавите членки е, трябва да е, имат е, различни е, инсталации, които да обработват отпадните продукти и води от е, корабите. В много държави членки обаче няма такива инсталации в много пристанища и то големи няма такива инсталации и ние всъщност няма как да се освободим от отпадните си води. Ето защо трябва да преговаряме с местните власти, за да можем да изхвърлим отпадните си води и да можете да бъдат обработени на брега. Очакваме от Европейската комисия да предприеме нещо и да има някакво законодателно предложение. След като това предложение се появи, бихме искали парламента да ни подкрепи. Е, виждам, че времето ми изтича, така че ще приключа. Искам да благодаря още веднъж на господин Крамер и на госпожа Демонте за това, че ме поканиха. Индустрията на круизните кораби и на, на, на, на круизите като цяло смята, че туризма е перспективна индустрия, но трябва да работим заедно, да решим проблемите, които ви представих е, и най-вече реформата на визовия кодекс. Благодаря, казва председателя. И сега стигаме до въпросите. Първо, госпожа Монтейро. Благодаря на двамата докладчици. Благодаря на представителя на португалското правителство. Е, в началото искам да кажа няколко думи и да представя някои данни. Морския туризъм е, е около една трета от целия туризъм в Европа. Е, той генерира 183 милиарда евро като допълнителна стойност. Милиони туристи го използват. Огромната част от нашите хотели са в крайбрежни райони. Тези данни говорят сами за себе си. Ето защо трябва да има ясна стратегия. Това е област, е, която е близко до сърцето ми, не защото съм от страна, която е на Атлантическия бряг, а и е, защото аз съм от района на, на Мадейра. Периферните райони имат по-различни проблеми от континенталните райони. Азорските острови имат специфични затруднения. Искам да кажа нещо по отношение на връзката между континента и периферните райони и островите. По този въпрос трябва да се работи много и трябва да се види какви условия има за подобрение и какви възможности могат да се предоставят. Искам да подчертая важността на това да се създават клъстери. Това е едно понятие, което се използва от известно време. То се прилага в Франция и Испания. Там се събират различни заинтересовани страни и се споделят добри практики, обменя се информация и така нататък. Мисля, че ние трябва да направим нещо в това отношение, да решим и проблема с трудната достъпност тези клъстери могат да генерират голяма полза в различни части на Съюза. Един въпрос имам към вас. Е, относно нуждата да се създаде план за действие и да се види е, какви проблеми има в Европа, особено когато става дума за крайни, отдалечени райони, връзката им с континента, възможността там да има растеж. Трябва да се види доколко крайбрежния и морския туризъм може да се превърне във възможност за развитие за младите предприемачи, тъй като ако има млади предприемачи и техните райони ще просперират. Благодаря. Благодаря, Гезине Майснер. Благодаря, господин председател. И аз като преждеговорящата, като моята колежка, обожавам морето и, и работя по интегриране на морската политика. Много много са дейностите, които, могат, които се извършват в морските пространства и които могат да се развиват, разбира се, като се спазват всички правила и се опазва биоразнообразието. Аз лично работя по така, нареченото, по така наречения син растеж и съм докладчик по а, стратегията за бреговете и морските пространства. И двете инициативи поставят акцента върху туризма. Потенциалът е огромен и не съм нито първата, нито последната, която а, го установява. Аз самата съм от Северна Германия. Идвам от един регион, където морето е записано в списъка на културните стойности на ЮНЕСКО. море, в което се извършват а, круизи, където има економическа дейност, т.е. едно истинско море. А, вие споменахте така наречените интелигентни пристанища. Какво точно имате предвид? И един въпрос, който бих отправила към двамата а, докладчици какъв а, начин а, така разширявате информираността на гражданите за туризма и морския туризъм в Португалия, без а, да а, прекалявате с дидактичния аспект. Защото в крайна сметка, наистина, колкото повече хората са информирани, толкова повече са отговорни. Каква, е, каква информационна кампания провеждате и как, какви са резултатите. Знам същевременно, че броя на круизовете се увеличава неимоверно през последните години. Град като Венеция е, е пристанище. Пристанището на Венеция е пристанище, в което спират все повече и повече е, кораби които извършват круизове и като че ли тези, това пристанище просто е, вече не може да поема такава дейност. 80% от а, жителите на Венеция мразат а, туристите, особено тези, които идват а, с круиз, защото казват, те си спът на кораба, ядат си на кораба, не харчат никакви пари, а, а мърсат града те, те, те просто са замърсители. Както и самите е, кораби. Е, превозът, транспорта по морето е, е, е един вид е, транс, транспорт, но ако няма ограничаване на емисиите, ако няма някакви допълнителни обвързващи цели, е, какво ще стане с морето? Аз мисля, че е крайно време да се, на, да се наложат някакви ограничения на корабите, било то по отношение на горивото или на двигателите. защото в крайна сметка е, обитателите и жителите на пристанищата вече е, отхвърлят и не желаят да бъдат замърсявани от е, туристи. Благодаря. Нямах намерение да вземам думата, но вие ме провокирахте, господин председател. Аз съм от Добровник, град, който изпитва същите проблеми като Венеция все повече и повече са а, круизарите, които спират на пристанището в Дубровник и обикновено а, петък, събота и неделя десетки а, кораби а, се спират на пристанището в Добровник. Какви мерки трябва да вземеме, как да се споразумееме с круизните компании, за да се намали или урегулира броя на корабите, които да спират на нашите пристанище. Не знам каква ще бъде реакцията на круизните компании. От друга, от друга страна, гражданите на Дубровник живеят до голяма степен и покрай круизния туризъм. Круизният туризъм е масов туризъм, а същевременно обаче град Дубровник е в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО. Така че какво искаме всъщност? искаме масов туризъм или искаме специализиран туризъм и по какъв начин можем да се разбереме с круизните компании. Благодаря, господин Естенове. Благодаря, господин а, председател. А, Унгария не е чак а, огромна морска страна, но. Е, това беше шега. Всъщност. когато чувам а, проблем, какви проблеми се сблъсква Венеция или Добровник, хилядите туристи, които посещават всеки ден тези пристанища. Е, да, ние нямаме тези проблеми, но имаме други проблеми. Туризма, морският туризъм има голям потенциал, както казаха нашите оратори. Това е, може би, един отрасъл, който, към който има едно така емоционално отношение и един отрасъл, който може да преживее и огромно развитие. Чрез морския туризъм може да предоставиме на туристите отвъд Атлантика, предимно на американските, една врата към европейския културен туризъм. Но целта е не само нашите, нашето културно наследство бъде така добре опознато, видимо, но мисля, че трябва да помогнем на, и на нашите предприятия да бъдат конкурентоспособни по световните морета и океани. И е, мисля, че европейските институции трябва да предприемат мерки и в тази посока. И сега последният е, изказващ се. Благодаря, господин е, председател. Въпросите вече бяха повдигнати беше споменано за развитието на местната економика, от присъствието на круизни кораби и така нататък. Но много, много често местната економика не, не се облагодетелства от а, круизния туризъм. по какъв начин пристанищата, е, бреговите райони се вписват в е, новата е, стратегия. Трябва, трябва да има по някакъв начин да се насърчи туризма на поместо, защото много често туристите просто слизат от корабите и биват отведени на друго място. Отговори. Да, е, много, много, много и много разнообразни въпроси бяха зададени. Е, ще се опитам да им отговоря е, доколкото съм ги разбрал. Първия ми отговор е на въпроса за взаимната връзка, как се свързват групи от острови и необходимостта да се е, разбере и да се признае необходимостта от връзки през целия, еволю... Е, през целия континент и особено между острови. Ние говорим и за други области, не говорим само за португалските острови е, е, Макронезия, например, това е друг архипелаг. Е, те ще се е, възползват, ако са по-добре свързани с с континента. Ние говорим за интегрирана морска политика. Е, включваме в тази интегрирана морска политика и връзките. Е, както вече казах, това е част от нашия план за действие. Е, това е част и от програмата за Атлантическото пространство. Това включва и архипелазите. И според мен този подход ще придобива все по-голямо признание и ще се използва все повече. Сега, за младите хора. Аз мисля, че стратегията трябва да бъде дългосрочна, не само за северното полукълбо. Е, трябва да имаме понятие, което да бъде трансатлантическо, за да можем да говорим за младите хора от всички континенти. 420 е, е, милиона млади хора очакват по-добри възможности, това е което мога да кажа по Атлантическата стратегия е, и като част от нашия устойчив възглед за е, син економически растеж. Сега интелигентните градове и интелигентните крайбрежни градове, пристанищни градове, това е, беше адаптирано от пристанищните градове. Не говорим само за търговия, говорим и за риболов. Това, което ни безпокои е, е, че това може да се окаже двигателна сила е, в морската економика в областта на Атлантическия океан. Е, трябва да има достатъчна инфраструктура, възможност за научни изследвания, достъп до информация. Това може да бъде ядро, може да бъде сърцевина, около която да има други райони, които не са толкова градски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 е, туризма в тези райони, които не са същинска градска среда. Колкото до отражението върху околната среда е, на е, корабите, които навлизат в градовете, в случая с Португалия, това са круизни пътувания, които включват големи градове. В Португалия хората искат да привличат такива кораби и в Лисабон ние подобряваме рекорди. Е, рекорди на круизи. Но има и други затруднения, свързани с сезонния характер е, на този вид дейност. Е, трябва да има съчетание на различни маршрути и на различно туристическо предлагане. Да имаме е, е, е, туристически кораби или, или по-малки пристанища, където има туристическа дейност в по-малък мащаб. Председатели, извинявайте, но времето напредва. Е, първо бих искал да ви благодаря е, за предизвикателните въпроси за Венеция. По различни причини е, предпочитам да говоря на италиански, макар че ще говоря за Венеция. Първо, това е световен въпрос. Това не е чисто европейски въпрос. Няма да навлизам в подробности. Съжалявам, Е, искам да говоря само за факти, няма да споделям мнения. Е, от гледна точка на околната среда, ние говорихме за синия флаг, за морето и за плажовете. Това е, съществува обаче и за предприятия, които организират круизни пътувания. На 10 април във Венеция подписахме нов син флаг, споразумение, поразумение, при което корабите доброволно подписвайки споразумения с Венеция, искат да намалят емисиите в пристанището на Венеция. И е, това е по-важно, отколкото казаното в закона. Искам да оборя е, е, председателя. Закона е много строг на общностно ниво. Той влезе в сила на 1 януари 2015 година, едва преди няколко месеца. И съответната директива ограничава емисиите от корабите според количеството сяра в горивото. Мисля, че това ще бъде скъп закон, но е, туристическите кораби е, трябва да се подчиняват на целите на устойчивостта, защото в е, момента е, Клиента все повече обръща внимание на тези въпроси. Той иска да е сигурен, че кораба, на който се качва е зелен кораб, т.е. който опазва околната среда, дали това е свързано и с местната култура. В Венеция ние искаме да няма задръстване по пристанища. Сега няма да навлизам в подробности. Стратегията за Венеция е много сложна, но обществените власти е, искат да има канал, е, е, при който е, маршрута на корабите ще бъде различен, за да няма претоварване на пристанището. Всичко това трябва да бъде устойчиво. Е, решението, което се предлага от италианското правителство, се очаква. Може би ще бъде по-скъпо, по-дълго от 4 години, но ние сме готови да го изпълним, именно за да се спазват целите на устойчивостта. Сега, за да отговоря на въпросите, ние сме съгласни с вас за това конкурентоспособни устойчиви предприятия в областта на крайбрежния морския туризъм. Аз искам да ви кажа, че на 23 април ще има много голям форум на круизите Atlantic Sea форум. Там ще има е, публични предприятия, които ще говорят за туризма в региона. Е, по последни данни от научните изследвания, ако Венеция постигне успех, е, ще има милиони годишно за развитие на корабите, за да може корабите да отказват на стандартите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 председател, председа, председа, представителката на комисията. В момента ние упростяваме европейската туристическа система. Има 200 дестинации. Имаме обратна връзка от 80. Ние и на 16 ноември ще бъдат представени резултатите. Искаме да определим и цени за определени дестинации и това за първ път ще се направи през януари. На второ място ние приехме комунике по Европейската стратегия за економически растеж и работни места в морски и крайбрежен туризъм през, до 2030 година е, имахме и първо е, събитие, е, втори при Европа европейския диалог за включването на пристанища и на круизите и ще се търсят възможности за финансиране, как да подкрепяме регионалното партньорство, интелигентната специализация. Ние сме активни в тази област и сме готови да сътрудничим с всички партньори. Председателят благодаря Мога само да благодаря на участниците. Искам да дам думата на докладчицата, за да обобщи. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика и на колегите от Европейската комисия. Е, дискусията беше разнообразна, много стимулираща. Е, съвсем накратко, всеки панел, е, всяка поддискусия имаше своя тема. В дигитализацията не стига инфраструктурата, не само в областта на транспорта. И ако искаме да решим е, този проблем, трябва да. Аз искам да ви напомня, какви бяха промените е, в е, е, бързия високоскоростния интернет. Хората искат да имат бърз достъп до високоскоростен интернет. В епохата на цифровизацията, мисля, че е много важно да се приспособим към това. Колкото до споделената економика, едва ли туризма може да се прави, че ня вижда ние виждаме бързата промяна. Е, само с няколко години е, се премина е, от оптични влакна към цифровизация. Има основания за регламентиране в този отрасъл, но аз мисля, че в областта на туризма трябва да, така да оставаме бдителни колкото до марката Европа, трябва много е трудно да се види какво ще бъде нейното съдържание, преди да започнем да я разпространяваме. Трябва да видим първо да знаем какво искат хората. Доста неща се казаха по туризма, свързан с здравето, е, както за лечение, медицинско лечение, е, така и козметични услуги. Това е отрасъл, където може да има економически растеж и ние трябва да се възползваме от него, е, но е, е важен, доколко, важно е да се знае доколко е достъпно всичко това и доколко хората могат да си го позволят. Е, според изчисления до 2050 година хората над 20 години, е, над 80 години ще се увеличи с 13%. Е, това предполага услуги колкото до устойчивия туризъм, много нисък процент от предприятията имат сертификат за устойчивост. Не, има много предприятия, които подписват съответния акт за устойчив туризъм. Аз мисля, че е много важно да положим условия, основите на устойчив туризъм. Това е много важен за всички, които участват в економиката. Колкото до морския и крайбрежния туризъм, ние е, знаем, че е, крайбрежните райони са 50%, е, но трябва да се има предвид, че в крайбрежните райони туризма е сезонен е, сега, колкото до круизите, нещата не са черно-бели. Е, трябва да има интегриран подход към него. И когато е, говорим за инвестиции, трябва да се преценява отражението на туризма върху околната среда. И накрая искам само още веднъж да подчертая значението на туризма мисля, че е много важно да подчертая нещо, което до сега не е казано, че в туризма се създават много работни места за млади хора. Е, и като се има предвид кризата, от която страдаме от години, туризма е, може да бъде лост е, когато се създават нови работни места за, значител, за толкова важна група от населението. Председателя, благодаря ви. Аз мисля, че едно от нещата, които проистичат от дискусията е разнообразието в Европейския съюз. Трудно е да се види Европа като единна марка, защото има толкова много разлики, но разнообразието е сила на Европа, а не нейна слабост. Това, което ми прави силно впечатление, като пътувам, е еднакви магазини, които продават еднакви стоки по цяла Европа. Само преди няколко години трябваше, виждаш съвсем различни различни магазини с различни неща на различни е, цени, докато сега страните все повече приличат, си приличат, т.е. за туристите вече настъпва отекчение, така че разнообразието е предимство на Европейския съюз и трябва да го рекламираме, когато се продаваме като туристическа дестинация. Виждаме това и по Дунава, страните покрай реката, но и съседните страни трябва да работят заедно, за да правят съвместен маркетинг на продуктите. Много е важно да се подчертаят разликите между различните страни покрай Дунава. Това е изключително вълнуващо, е нещо важно за бъдещето. Още нещо, което искам да подчертая. Дали вратите да отваряме или да затваряме вратите? В някои случаи те са отворени в неправилна посока. В момента за мен е по-ефтино да пътувам за щатите, отколкото да взема влак от е, Берлин до Париж или до Рим. И трябва да се види, че може и да се спива влака, т.е. има възможности да се пътува различно. По-лесно е, по-ефтино е, нека тогава просто да идем до щатите. В някои страни, във Франция, например, 80% от хората отиват е, на почивка във Франция. Това може би ще се развие. Може би ще бъде добре е, французите да почнат да пътуват извън Европейския съюз. Е, европейските регламенти си казват думата. Е, говорим за 30 милиарда, които ще се спастят от е, е, въздухоплавателните компании, защото няма да плащат данъци върху керозина и летишни такси. Когато има предимство за един отрасъл, това вреди на друг отрасъл. Тоест, подхода трябва да се преосмисли. Само 20% 50% от транспорта в Европа е трансграничен. И тук трябва да се направи нещо. Гледам към комисията. Трябва е, да има е, е, сходни условия, дори между различните видове транспорт. И така, сега искам да приключа заседанието, да благодаря на всички участници и да благодаря на тези членове на комисията, които бяха активни, да благодаря на участниците и накрая благодаря на е, преводачите. 15 минути е, работиха извънредно, но никой не протестира. Много съм ви благодарен, казва председателя.